Bene, colleghi, eh, la baronessa Aston, alto... Уважаеми дами и господа, бих искал да приветствам върховния представител и заместник председател на комисията, тъй като тя е изключително пунктуална и аз ще бъда много пунктуален. Приветстваме ви на това наше заседание, който което, извинете, включва диалог между нас. Разбира се, ние сме се срещали с баронеса Аштън и по други по-неофициални поводи. След приемането на Лисабонския договор, баронеса Аштън е човекът, който пое изключително сериозни отговорности. Ние трябва да внесем новаторски елемент в нашите процедури за работа. И, разбира се, трябва да бъде осигурен необходимия обем от ресурси, за да може да работи пълноценно Бърнес Аштън. Нашата комисия подкрепя Бронес Аштън в нейната работа по създаване на Европейската служба за външна дейност. Бронес Аштън има необходимия капацитет и необходимите възможности, за да оправдае нашите надежди. Сега сме на етап, на който сме готови да направим още една стъпка напред в нашите отношения. Смятам, че вече сме установили един плодотворен диалог. Обмислили сме заедно приоритетите на външната дейност и кои ще са приоритетите, които ще са пътеводната звезда за нас. Разбира се, трябва да определим приоритетите, за да знаем в коя посока да се движим. Мисля, че с вас, Борнес Аштан, сме постигнали съгласие, че трябва заедно да работим върху приоритетите които според мен трябва да са ограничени на брой, за да можем да работим по тях конкретно. Например, ситуацията в Афганистан и Пакистан. Каква е политиката на Европейския съюз прямо Иран и Близки изток? Според мен това трябва да бъде един от основните аспекти и за това се говореше вчера и на съвета на министрите на външните работи. Същото въжи и за африканския род, за нашите взаимоотношения с стратегическите ни партньори. Мисля се, че всички теми са много важни и за вас. Едва ли е необходимо да продължавам да говоря, така че бих искал веднага да ви дам думата да започнете с вашето изложение и след това ще продължим с дебат. Още веднъж ви благодаря, че ни посетихте. Благодаря, господин председател. Много се радвам отново да се срещна с вашата комисия. Винаги съм казвала, че е много важно да провеждаме редовен обмен на мнения. За мен това е възможност да изслушам парламентаристите, да знам какво представлява за тях загриженост. За мен също така е възможност по-задълбочен да разгледам дейността, която извършваме. Бих искала да бъда кратка, за да може бързо да започнем диалог, но бих искала да се спра върху някои ключови, конкретни аспекти, за които и вие споменахте, господин председател, и предполагам, че това ще бъде от интерес за всички, които ще участват в дискусията. От самото начало казах, че имам три основни приоритета. Първо създаването на Европейската служба за външна дейност и вече сме стигнали до един етап. Благодарение на вашата подкрепа и насоки, вече сме стигнали до етапа, когато службата може да започне да работи. Както също така вече казах, моят втори приоритет ще бъдат, ще, ще бъдат отношенията с съседните ни страни. И бих искала да се спра върху това, защото аз съм пътувала до Русия, Украина, Грузия, до Западните Балкани, до Египет. В скоро време ще се проведе министерска среща в рамките на източното партньорство. Сърбия и Косово ще са изключително важни за нашата политика за добро съседство. Много са важни препоръките на съвета до Европейската комисия, що се отнася до Сърбия. Ние бихме искали Косово да се придвижи в посока, която да направи възможно либерализирането на визовия режим. Знам, че много парламентаристи са посветили много от времето си на Сърбия и Косово. Така че за мен е изключително важно това Европейският съюз да определи за себе си какви той иска да види тези отношения в бъдеще. Аз обсъждах много тези въпроси с нашите партньори, с Хилари Клинтон, също така с, външния министр на Китай, както и с министър-председател Янг с руския министр на външните работи Сергей Лавров, с когото се срещаме много редовно, с индийския външен министр Кришна и други индийски партньори, които се занимават с, с, сигурността и борбата срещу тероризма. Бих заявила, че като цяло нашите партньори са наясно, с това какво искат да видят в взаимоотношенията си с Европейския съюз. Благодарение на договора сега имаме възможност да сме по-ясни и по-ефикасни, що се отнася до това, какви са нашите цели в партньорството. Така че една от дейностите, които започнахме е, че поканихме държавните глави да формулират моя мандат за това как да оформим взаимоотношенията с нашите партньори. Напредъкът за това ще се изрази и по време на съвета през декември. Предполагам, че вие като членове на Комисията по външни отношения бихте искали да се средоточим в нашата дискусия върху другите ни стратегически партньори, нашите взаимоотношения в бъдеще. Разбира се, Афганистан и Пакистан са много важни за нас. Бях в Кабул през юли. Бях на една конференция, на която беше прията национална програма за приоритети. Когато се срещна с президента Карзай, много ясно заявих, че Европейският съюз осъзнава, че има да се извърши много дейност в дългосрочен аспект и също така, че е много важно участието на цялото общество, особено жените. Също така, по време на тази конференция се срещнах с Хилари Клинтън и група афганистански жени и обсъдихме много широк спектър от теми – микрофинансиране, образование и участието в избори, издигането на кандидатури на жени по време на изборите. За мен това беше отрешаващо значение за бъдещото развитие на Афганистан. Много е важно да изпратим послание, че трябва и народа на Афганистан изцяло да участва в процесите, определящи бъдещето на Афганистан. За Пакистан. наскоро имаше изява глава на приятели на Пакистан. Аз бях председател на тази изява. Беше много интересно да се срещна с представителите на различни сектори и видях как нашите ресурси и ресурсите на международната общност могат да бъдат насочени не само към преодоляване на последиците на водненията, но да бъдат насочени и към економически растеж. И Европейският съвет взе решение за това какво можем да направим в сферата на търговията, нещо изключително важно за Пакистан. Трябва да кажа, че реакцията на Пакистан, и аз бях помолена да предам това послание на Европейския парламент, че Пакистан осъзнава значението на тази помощ и вижда, че тази стъпка на Европейския съюз е насочена към не само непосредствена помощ, но и помощ, която има дългосрочни измерения. Сега за близкоисточния мирен процес. Много бихме искали да видим напредък там поддържам редовни контакти с сенатор Митчел и виждам колко активно той работи и с израелската и палестинската страна, за да се намери изход от сегашната задънена улица. Имах неофициални срещи с, с, с министър-председателя Натаняхо и с, с господин Фаят и разбира се с сенатор Митчел. Виждам, че има искано желание да се постигне напредък, но трябва да се реши въпроса с мораториума и аз много ясно заявих, заявих това и съм го заявявала по много поводи. Ние имаме важна роля в подкрепата на усилията и в гарантирането на активното участие на квартета и също така да бъдат прияти формулировките, които са предмет на консенсус в Европейски съюз, да бъде подкрепена палестинската държава и да може палестинската страна активно да участва и реално да участва в бъдещите преговори. Но ние трябва да водим диалог не само с палестинската страна, но и с цялата международна общност. И, разбира се, тук неизбежно стигаме до Ливан. На съвета на министрите на външните работи беше обсъждано това как да се подпомогне по-голямата стабилност на правителството. Също така се ръководим и отказаното от генерал секретар на ОНЕ за Ирак. Аз изпратих официално писмо до доктор Чалили, моя колега, и предложих да започне преговори в Виена през ноември Очаквам с интерес отговора на това писмо, но винаги ясно съм заявяла, че има един двоаспектен подход. Трябва да бъдем твърди, но и да искаме да поддържаме диалог и трябва да сме ангажирани с желанието си да водим диалог. Но разбира се, ние видяхме пакетът, който беше прият на съвета на външните министри. Трябва да продължаваме да сме твърди. Освен това, вие знаете за последния лауреат на Нобеловата награда за мир. И последният въпрос, който мисля, че ще обсъдим заедно с вас по-подробно, а именно това какво се случва край бреговете на Сомалия, мисията Аталанта и нещо още по-важно, а именно един всеобхватен подход, за да можем да се справим с пиратството край бреговете на Сомалия. Аз посетих Африка и бях съпредседател на среща, целта на която беше да се формулира заедно с лидерите на африканските държави стратегия за Сомалия. В тази стратегия ключова роля ще принадлежи на региона. Важно е също така да гарантираме корабоплаването, за да може да продължават търговията, да могат да се извършват доставки на храна на хората, които имат нужда от хуманитарна помощ. И разбира се, трябва да помислим за ефективни мерки за борба с пиратството. Господин председател, мисля си, че по този начин дадох една обща представа за въпросите, с които се занимаваме и сега с формирането на службата се надявам, че ще можем да бъдем още по-полезни но бих искала да кажа, че Европейската служба за външна дейност вече открива своите представителства на места и мисля си, че трябва да сме много благодарни на тези хора, които работят там. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Аштен. Сега вече можем да започнем дебата и се надявам, че Всички тези е, нахвърлени намерения ще дадат храна за ценни мисли. Започваме с координаторите. Като виждам колко хора има на списъка за изказвания, давам 3 минути на координаторите, а по-малко за другите. Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Аштън за това, че тя е тук сред нас. Не знам дали е разрешено тук да ви подаряваме цветя, както в пленарна зала. Ние се е, е, радваме и сме много доволни от гласуването е, по е, сформирането на външната е, служба. И тя вече ще може спокойно да започне своето функциониране. Е, съвета взе своето решение в понеделник, че не променя своето становище. И въпросът ми към госпожа Ештън е следния. Поделят елемента на господин Солана, който каза, че кубанското правителство трябва да предприеме повече действия, освен само освобождаването и екстрадирането на политическите затворници. Кубанското правителство каза, че Европейския съюз трябва да се концентрира върху своите си проблеми. Не мога да си представя, че като имаме предвид решението на съвета, ще се стигне до едно сближаване в взаимоотношенията на двете страни. Парламента също трябва да бъде е, включен при вземането на решение. Е, също трябва да се вземе предвид и е, скорошната резолюция на парламента в която резолюция е включена и смъртта на кубинския затворник Кубата. Е, наградата Сахаров е, също един въпрос, който трябва да бъде засегнат. Дали награденият ще може да дойде да си вземе наградата и да я получи с всички, всички почести. Ще може ли той да напусне собствената си страна? Благодаря, казва председателя. Благодаря, че се вмесихте в трети минути. Господин Вигенин. Добре е дошла в нашата комисия, госпожа Аштън. Добре е, че вече говориме за разработване на политики. Нещо много вълнуващо. Имам един по-стратегически въпрос по стратегическите партньорства. Ако можете малко по-широко да развиете вашите възгледи на каква основа трябва да се базират тези партньорства. За много от нас в нашите страни се е ясно, че има партньори, които са и би трябвало да са стратегически. Но все пак има различия между тези държави и трябва да имаме специфична политика към тях. Може би е, добре да знаем какви цели искаме да постигнем. След Лисабон Европейският съюз може би може да играе по-различна роля, да бъде водеща сила по много въпроси, но е добре да знаем какво искаме да постигнем с тези стратегически партньорства. Да, дали те са част от нещо по-голямо а, именно да речем, ако щете, дори един нов а, световен ред, или става дума за един предмет, за постигане на по-добра търговия, по-добра среда за инвестиции в стопанския сектор, дали можем да говорим за общи ценности или просто да помислим, че има общи цели, които можем да постигнем с тези партньори съвместни цели с всички тях. От този род неща. Просто една мозъчна атака, може би е добре да проведем тук в тази а, комисия и в целия Европейския съюз. Много важно, а, важни са вашите възгледи като вице-президент на комисията и върховен представител на съюза. Тъй като отговорите, отговаряте за диалога с Сърбия-Косово, вие казахте във въведението си, искам да попитам как виждате диалога, който започна и тече след падане на правителството в Косово, т.е. как виждате процеса? Има ли графика? Как вие сама, а, дали вие самата имате план за това как да продължим, как да процедираме по този въпрос, който е много важен, особено в светлината на последните решения на съвета по прилагането по заявката на Сърбия за членство в Европейския съюз. Благодаря, господин Вигянин. Три минути. Господин председател, госпожо а, върховен представител, добре дошла сред нас. Първо искам да ви а, назнача, да ви поздравя, извинете, с новите ви назначения, а и с създаването на Европейската служба за външни действия. Да ви поздравя също за постигнатите споразумения и за одобряване на всички основни текстове. Службата наистина ще започне да работи на датата, която ни обещахте, но все пак имаме въпроси. Поздравления, да, 1 декември. Казвайки това, сега за политиката на добросъседство в Европа. Вие казахте, че с колегата си Филер, комисара Филер, сте говорили по въпроса и споменахте, че една от вашите загрижености са замрезените конфликти. А, бихте ли ни казали какво имате предвид? Дали имате предвид конкретни действия а, да се опитаме да, да бъдат е, размрезени тези ситуации, да намерим решения за тях. По отношение на Афганистан, госпожо Върховен представител, мисля, че е крайно време да започнем да, да мислим усилено за прекратяване на а, военната страна Тоест е, няма да, да, няма да имаме а, поли, военно решение на конфликта и трябва да намерим политическо. А, искам да ни разкриете, може би, някои от тайните си мисли, които имате и да дискутираме този въпрос. По Близкия изток, разбира се, ние всички искаме да видим решение на въпроса. Мога ли да ви запитам дали а, може да кажете а, какво, водачите на Арабската лига, Арабската конференция, които играят а, голяма роля, какво, как биха могли в този контекст да допринесат за едно мирно решение? Благодаря. Воначек, три минути. Господин председател, госпожо върховен председател, по-скоро госпожо външен министр, така бих предпочела да ви наричам, да ви титулувам госпожо външен министр, заедно с всички онези, които ви поздравиха. Нека и аз ви поздравя и да се поздравим всички, че успяхме да, за, да задвижим стартирането на Европейската служба за външни действия от 1 декември. И наистина това е едно ценно постижение. Но както знаете, тук ще се спрат други колеги на детайлите. Има неща, които обаче трябва да научим от вас как точно ще се процедира. Като докладчик за Косово в парламента искам да ви запитам две неща под Западните Балкани. Кога ще се разработите за стратегия за виза. Вчера съвета даде зелена светлина Сърбия да започне процеса. Това е, а, е от съществено значение. А, на комисията предава голямо значение на разрешаване на въпроси за визите. В следващ ние имаме свободата на действие. Единствените граждани, които няма да могат да, да се движат свободно, са косоварите. Те дори не знаят и а, какъв е графикът. Е, примерно неща като споразумението за реадмисия. Преди Лятото казахте, че ще е през септември, но и сега нямаме стратегията. Какво правите? Кога ще имаме готова тази виза стратегия? И второто се е свързано с казаното от господин Вигенин, диалога. Знам, че имаме конституционна криза в Косово, но а, нещата не могат да бъдат спъвани непременно от това. Значи, какъв е графикът? Каква е вашата структура? Кога мислите, че ще са основните а, а, пунктове, по които ще заговорим. последно мирния процес в Близки изток. Тази сутрин бях шокирана от е, новини по Евронюс и другаде е, относно протести в, Израели, от, е, в Израел от арабски израели, а, израелски араби, извинете, а те протестират срещу един нов законодателен акт, според който всеки, който иска да стане гражданин на Израел трябва да декларира писменно, че ще прояви лоялност към израелската държава. Какво мислите вие? Говорили ли сте с израелското правителство? Това нещо а, било, тази тема била ли е част от дебатите ви с господин Натаняхо и останалите? Благодаря. Благодаря, госпожо Луначек. Вече да можем да вмъкнем и първия вице-президент господин Провера. Благодаря. Благодаря. А, благодаря, госпожо Аштън, че сте тук. Аз искам да се позова на Сомалия през 2007 година. 714 милиона евро бяха отпуснати, за да се а, подкрепи военната власт там. Обаче ефективността на военните сили там на място не беше много е, висока. Те окупираха президентският дворец, летището и така нататък. Това са по-малко от 8 км, Контролираха също Ал-Жабаб, Могадишо до известна степен и по-голямата част от е, Сомалия. По този начин се целеше стабилизиране в региона. Има един конфликт, който тлее от много години и се игнорира от международната общност. Имаше три тура на президентски избори и се стигна до настоящия президент. Африканския съюз и американския външен министр искат да започнат едно партньорство, но какво означава това за Европейския съюз? Не смятате ли, че е необходимо, госпожо Аштън, като имаме предвид, че Сомалия трябва да е един економически модел за останалите. Не трябва ли да се водят на разговори, да има конференции с съседна Кения, в която няма напреда? Господин Танък. Uh, Приветствам от сърце баронес Аштант на върховен представител и заместник председател на комисията. Искам да ви поздравя също за вашите постижения за това, че най-сетне се формира службата за външна дейност и за бюджетния неутралитет, което е много важно в условия на криза Европейския съюз да бъде пример. Бих искал да спомена Африка, един аспект, който сега не беше споменат, а именно Южен Судан. Очаква се референдум и предполагам, че в скоро бъдеще ще видим ново правителство, но има опасност от влушаване на ситуацията и смятам, че бихме всички искали да чуем от вас, че всичко върви както трябва и че ще има сериозна съпротива от страна на Европейския съюз срещу опитите на президент Бешир да дебалансира процеса. И също така бихте ли казали как ще процедира с наблюдателната мисия за изборите. Е, следващия въпрос е свързан с мисията Аланта. Ние всички знаем, че Сомалия е провалена държава, че там има временно правителство, което не успява да контролира дори и столицата. Дали може да ни уверите, че ще положите повече усилия, за да се провежда по-активен диалог с, с острова на стабилност, а именно Ленд. Дали бихте могли да обмислите начини, които може би още да не водят до признаване на Сомалиленд, въпреки че лично аз смятам, че това би било добра идея, но все пак да се предостави повече помощ и подкрепа на Сомали за да се стабилизира целият регион на Африканския рог. За Западните Балкани аз съм докладчик за Сърбия и Черна гора. Бях там наскоро и ви поздравявам за това, че започнахте да подпомагате преговорите между Сърбия и Косово. Аз определено подкрепям един по-творчески, по-разчупен подход за да може да се постигнат добри резултати. Смятам, че не трябва да бъде пречка проблемът с косовската граница. Може би Косов в бъдеще ще стане нещо като Тайван в Европа. Ще бъде наполовина призната от държавите членки, другата половина няма да признава. И 200 милиона годишно се отпускат за СЛекс, и има още много други международни организации и представителства, като ЮНМИК и Кейфор. Но как вие виждате вашата стратегия, пътя към напредъка и включително и подобряването на отношенията между Сърбия и Косово под вашата гида? Благодаря ви, господин Танок. Госпожа Леозинг, благодаря господин председателю, благодаря госпожо Аштън, че се съгласиха да участвате в тази размяна на мнения. Първо искам да се позова на покачването на насилието в Западна Сахара. И искам да ви помоля за вашето становище по този въпрос. От седмици следваме новините в пресата и до 20 000 жители в тази област се протестират срещу американския режим и живеят в палатков лагер. Те са против експлоатацията на природните ресурси в Западна Сахара от страна на Марокко. Това са събития, които трябва да разтърсят из основи Европейския съюз и международната общност. Американски полицай е застрелял 14-годишно момче, което е искало да се присъедини към този протестен лагер. Седем от придружаващите го души са били ранени. И това всичко са борци за човешките права, но също така и е, работят е, тясно с Марокко, за да се е, потърси отговорност на марокканското правителство за незачитане на човешките права в а, Западна Сахара. Как, какъв може да е вашия принос, така че убийството на това младо момче да, да не остане безнаказано? Какви са намеренията на Европейския съюз ам, да ам, покаже някаква реакция на това убийство и на ескалирането на насилието? Как ще се окаже влияние върху връзките с Марок, Марокко? Сомалия сега. Е, там има мирна а, мисия, която е а, е, там. А, е, в тази държава в тази държава има набиране на деца, които да бъдат превръщани в войници. И там те са обучавани и след това а, участват в граждански войни, които се водят в а, тази държава. Има и други такива подобни примери и искам да ви попитам а, как това може да се съвмести с политиката за опазване на човешките права на Европейския съюз. Благодаря на госпожа Лозинг. Сега искам да дам думата на върховния представител и заметник председателя на комисията. Сега трябва да приключа с списъка за из... с изказващите се и не мога да включвам повече оратори. Госпожа Еща. Ще се постарая да бъда кратка. Първо, благодаря ви много за широкия спектър въпроси. Бях сигурна, че спектър ще бъде по-широк, отколкото аз предвиждах. Господин Сала Франка, благодаря на вас, благодаря и на всички за добрите думи за Куба. Това, което беше казано на съвета и това, което е важно в този контекст, е, че ние трябва да имаме един период за размисъл в контекста и в рамките на едно общо съгласие, така че нищо не се е променило. Тоест, ние ще говорим много спокойно, издържано за някои от проблемите. Тоест, позицията не се е променила. И когато ви говорихте за това, което един от моите предшественици каза, че не е достатъчно само това, знам, че и съветът е съгласен с това. Много е важно да съзнаем значението на това господин Фаринас да получи наградата, но има един такъв момент, че общото настроение беше, че трябва просто малко да обмислим ситуацията. Благодаря за коментара за стратегическите партньори, господин Вигенин. Наистина трябва да помислим каква е тяхната роля. Ние имаме редица стратегически партньори, те по този начин са дефинирани от Европейския съюз, от Европейската комисия. Наистина, вие сте прав, те са различни. Аз се стремя за всеки един от тях да обмисля какви трябва да бъдат взаимоотношенията. Ако вземем САЩ, Русия, Китай и Индия, вие ще видите, че това са големи държави, големи потенциални фактори на международната арена и те могат да повлияят върху нашия живот и от гледна точка на економическите, на политическите отношения. И също така това са потенциални силни партньори в някои от нашите дейности. Например, ние говорихме за е, пиратството. Ние работим с Китай, с Русия, с Индия. Така че тук има едно съчетание между това как да изглеждат двустранните ни отношения. И когато аз питам 27-те държави членки, всичките ми колеги, каква трябва да бъде същината на нашето отношение, как да гарантираме това, че имаме едни засилени отношения, които са двупосочни. Това означава, когато аз задам този въпрос, е каква е позиция на Европейския съюз и какво ние можем да извлечем от това. Става дума за силни политически, економически връзки, но също така и да можем да поставяме въпроси като човешки права, демокрацията и т.н. Но също така трябва да отчитаме и ролята, която тези партньори играят в света и ролята, която ние бихме искали те да играят в света. Сега за Сърбия и Косово ще обвържа този въпрос с други въпроси. Но ще говоря и за графика, и за диалога малко по-късно. Госпожо Нец, благодаря ви за добрите думи за двете назначения, които извърших. Да, наистина това са много талантливи хора и аз много се радвам, че те се съгласиха да ми помогнат в работата ми. Замразените конфликти са важен елемент от нашата дейност и мисля си, че значението на тази ден ще растват. Ще дам пример с Приднестровието. Водят се обсъждания в рамките на 5 плюс 2. Говорим с външния министр на Русия Сергей Лавров. Ние трябва да се върнем към това, какво според нас трябва да бъде бъдещето на Молдова. Но аз съм съгласна с вас. Наистина има една важна тема за Европейския парламент. Става дума за разрешаване на конфликти, но също така и предотвратяване на конфликти и изграждане на мира. За Афганистан. Аз не отговарям за военните аспекти на дейността в Афганистан, но аз отговарям за това да имаме добри цивилни мисии, добра полицейска мисия, трябва да се гарантира безопасността на хората, трябва да се гарантира това, че хората, които изпращаме, трябва да могат да дадат своя принос за спокойния живот на гражданите на Афганистан. Мисля си, че ние всички сме съгласни, че това е много важно. Що се отнася до контактите, които поддържаме, аз поддържам контакти с целия близък изток, с Сирия, с Арабската лига, с всички онези които могат да подпомогнат да се придвижи напред мирния процес. Госпожа Луначе говореше за изграждане на мира. Това е много важно. Ние се занимаваме с управление на кризите. Ние смятаме, че това е същинска част от всичко, което ние правим. Ние го правим това и в Индия, и в Пакистан, и във всяка една страна в света, с която работим. Ние имаме 135 делегации, но и 20 страни в света се очаква да бъдат пряко засегнати от промяната в климата. И ние трябва да следим какво става с ключ, в ключовите части на света и ние имаме тук много важна роля. Сега бих искала вече да спра по-подробно на Сърбия и Косово. Графикът на преговорите вече като цяло е определен от министър-председателя Тачи и министър-председателя Тадич. Ние тук работим много сдържано. Аз смятам, че трябва да средочим върху практическите решения, които да улеснят живота на хората. Това е отправната ни точка. И като цяло нашето постижение ще зависи от това, доколко ще можем да гарантираме провеждането на тези преговори. Целият въпрос за визите е много важен и министър-председателят Тачи много ясно от това заяви и вие сте прав страната трябва да се придвижва напред и вие сте прав, е, че е, също трябва да се отчете и позицията на Европейския съюз. Вече някои условия са изпълнени и разбира се, Европейската комисия ще следи по-нататъчния напредък за Близки изток и за това дали Израел предлага своето писание на държавата, която искат да видят – палестинците казват, че това не са въпроси, които ще се обсъждат. Визовия въпрос трябва да бъде само една част от един широк спектър от въпроси, които засягат и Палестина и Израел. Господин Провера, вие говорите за Сомалия. Мисля се, че описахте безпомощността или безполезността на международните конференции, унази на която в която аз участвах и на която бях съпредседател, не беше безполезна, мога да ви уверя. Там участваха Коморските острови, Сейшелите, Маврици, Мозамбик и много други държави. Всички тези държави искаха да се формулира как да се осъществи африканското лидерство при решаването на този проблем. Много е важно лидерите на африканските държави да поемат инициатива и да и осъществят с нашата помощ. Разбира се, ние трябва да предложим ресурси, но също така трябва да подкрепяме ОНЕ в нейната дейност и трябва да подкрепяме правителството, това, което правителството може да направи. Така че е много важно нашия подход да бъде всеохватен. Смятам, че трябва да вдъхновяваме съседните на Сомалия държави да имат колкото се може по-силна роля. Господин Танък, благодаря ви за вашето писмо. Много се радвам, че сте доволни от работа на нашите екипи. Да, разбира се, вие сте прав за ограниченията, бюджетните ограничения. И наистина аз искам да се гарантира по-ефективното използване на ресурсите и също така да се спестяват ресурси. Изцяло съм съгласна с вас в това отношение. За Судан вие сте прав. Много е важно да се постигне напредък. Когато пан Кимун посети Европейския парламент, той описа това като въпрос с външната политика в началото на следващата година. Той подкрепи това, което прави президент Беки, въпросът на економиката, на границите. И тук не става дума само за севера срещу юга, но вие също знаете, че държавите от залива са заинтересовани от това, което става на из... в източната част на Судан. Тук е голяма ролята на ОНЕ. Много се радвам също така, че пред вас се изказа и госпожа Малстром. Но важното е за нас да гарантираме това, че процесът напредва ефективно и трябва да сме готови да работим с цялата международна общност. Мисля си, че всички наблюдаваме с голяма загриженост това, което се случва и това, което може да се случи. Вие описахте основното, което ние правим в Западните Балкани. Смятам, че можем да рационализираме нашата дейност. Много е важно, че и агенциите, които работят в Косово, да работят по-добре заедно. Мисля си, че разбирате това, което казвам. Що се отнася до Западна Сахара? Ключовите фигури в съвета за сигурност на ОНЕ работят по това да продължат преговорите. Европейската комисия е най-голям донор на хуманитарна помощ и ние участваме максимално активно, но аз ще се запозная по-подробно с поставените от вас въпроси. E Благодаря, госпожо Аштън, за е, вашите прецизни отговори, за това, че се придържахте към времето за изказване. А, то не е само от учтивост, а и от това, че много добре структурирахте изказването. А, господин Донжон, благодаря, господин председателю. Госпожо аз ще не искам да ви поздравя за диалога с Сърбия и Косово. Искам да ви, както казах, да ви поздравя с успеха, който постигнахте. Относно политиката за сигурност и отбрана – тя а, малко изостава, не е толкова динамична. Трябва да се поеме отговорност от отделните държави и членки. Ам, структурирането и забавянето на изграждането на службата за външни отношения, економическата кризичка, това са фактори, които ам, оказват влияние. Господин а, Камерън а, въобще не използва думата отбрана в контекста на Европейския съюз. Господин Размусън е първия, който говори по този въпрос през септември. Може би ни се иска да видим някои инициативи и щеше да е ще е хубаво, ако тази политика се основава на една по-солидна база и тази политика да бъде ръководена по-ефективно в рамките на Лисабонския договор. Благодаря, казва председател господин Талер за минута и половина. <laughs> Онореволе Панцери, минута и меца. Господин Панцери, извине. Спиро Благодаря, господин председател. Ще се опитам и аз да се вмеси времето ми за изказване. Аз искам да ви задам един въпрос, който ме смути по време на срещата на председателите на делегациите, а именно въпросът свързан с мандатите. Рамковите споразумения с другите държави, също взаимоотношения към Комисията, Съвета и Европейския парламент. Един пример. Следващата седмица има пътуване на делегация в Либия и делегацията не знае с какъв мандат разполага какъв мандат е дал съвета на делегацията? Какви са рамковите условия според споразумението? когато става въпрос за един щекотлив документ, трябва да се намерят съответните начини и подходи а, как да има достъп, например, до класифицирана информация и ако не е класифицирана информацията, защо да не се предостави и на парламента? Защо а, а, доверието в нас се поставя под а, въпрос? Нали трябва да работим съвместно съвет, комисия и парламент? Искам още веднъж а, да поставите въпрос и да го разясните. Господин Аля Араки за минута и половина. Само два бързи въпроса. Единия е по Иран, другия е по Афганистан. Не смятате ли, че Европейския съюз е, пропуска една голяма възможност да направи важни предложения по въпроса с ядрената мощ на Иран. Сега дискусията всеки ден се свива и се опира до това санкции или не. Аз искам да вярвам, да, искам да кажа, че Европейския съюз изпусна важна възможност за а, турското предложение, турско-бразилското за уран, обогатяването на уран. А, едно предложение, което се споделя и от а, иранците и първоначално беше от а, правителството на а, САЩ и след време обаче бе отвърлени. Каква е вашата ориентация по този въпрос? Какво е вашето мнение за този а, риск? Дискусията все повече да се свие в следващите няколко месеца. Втората точка, втория ми въпрос е за Афганистан. В последния етап на стратегията на парламента за Афганистан, вече една година работим по тази стратегия, която е много детайлна по някои въпроси и позицията на комисията до сега не е била особено конструктивна. И аз се надявам, че вие ще се намесите и ще я коригирате. Благодаря, господин Алаки. Господин Шулц, шеф на работната. А, коригира се, господин Петеринг, на писател на работната група по Близкия изток. Благодаря, господин председателю госпожо Върховен представител, представител заместен председател на Европейската комисия. Вие трябва да се занимаете с целия свят. Не сте за завиждане. Ние следим вашата работа. Е, ние изказваме симпатии и разбира се ще ви подкрепяме. Миналата седмица в рамките на ам, групата, в която работя, беше казало, беше споменато, че изказването на ам, президента на Иран е неуместно. Ам, изказването по отношение на сигурността в Израел. Неприемливо е това. Ам, мисля, че все пак този въпрос трябва да бъде обсъден и тук. Недопустимо е Израел да продължи а, политиката си по изграждане на селища. това е неправомерно, това не отговаря на международните разпоредби, международното право. Смятате ли, че е необходимо, о не, да се занимае по-обстойно с този въпрос. Искаме да ви насърчим този въпрос, свързан с Близкия изток, да заеме централно място във вашата външна политика. Благодаря на колегата Пелтеринг, колегата Берм, председателя на делегацията за отношенията с Пакистан. Госпожо Върховен представител, съгласен съм че е необходимо да се ревизира Европейската стратегия в Афганистан, защото далеч сме от успеха. Но един конкретен въпрос по Афганистан. Двама френски журналисти бяха отвлечени в Афганистан вече 300 дни. Тази седмица един а, Хуманитарен работник също холандски бе отвлечен. Как виждате сътрудничеството между службите на Европейския съюз, за да могат тези хора да бъдат измъкнати от ръцете на а, тези, които ги отвлякаха? А, като член на Комисията по човешки права, ние отчитаме надълго и на широко всички злоупотреби в Ирак, които са широко разпространени. Искаме международна анкета – за нарушенията на човешките права, мъчения, изтезания, убийства на, на а, цивилни лица. Подкрепете ли ни? Какво мислите? Благодаря. Господин Шулц. Аз се присъединявам към колегите преди мен за това, че ние сме поласкани от вашите постоянни контакти с нашата комисия и за това, че ни позволявате да ви задаваме актуални въпроси. Конкретни ми въпроси отнася до резолюцията за Молдова, която ние приехме миналата седмица. Там се споменава инициативата между Русия и Германия. Това е една а, инициатива, която се приветства. А, организира се форум на министерско а, ниво, на президентско ниво и господин Лавров, а, Лавров а, се занимай с проблемите, свързани с Приднестровието. Какво знаете вие по този въпрос? Какви ще са действията? И и защо този въпрос не е обсъждан на среща на върху между Европейския съюз и Русия в Рощов, а едва след това на следващата среща. Ще има ли двустранни разговори по този въпрос? Ще има ли формулирани двустранни спогодби? Благодаря, казва е, председателя. Господин Келъм за една минута. Thank you very Much, Ashton, for... Благодаря, госпожо Аштън, че споделихте идеите си. Желая ви големи успехи в стартирането на службата за външни дейности. Съществува една загриженост относно неадекватната трансатлантическа координация, също и в резултат от неодавнашната инициатива на някои държави членки. Има риск Русия да, така, така да каже, противопостави Европейски съюз срещу Америка. Съгласна ли сте, госпожо Аштен, че преди да се ангажираме в по-пространни партньорства, Русия първо трябва да изпълни предишните си ангажименти, като например спирането на огъня в Грузия. И ако срещнете вашите колеги в Русия, моля, а, а, споделете а, загрижеността на много членове на, на този а, парламент по този въпрос, а, който говори за една деградация а, в а, системата в Русия. Благодаря. Господин Келан. Господин Ван Орден последен. Благодаря, господин председател. Гос... Добър ден, госпожо Ащен. Тъй като времето ми е кратко, само на един въпрос. Ще се спра Зимбабве. До сега на никой не го повдигна днес след обяд. И особено предмет на загриженост е едностранната номинация на Мгабе на посланници. Най-вече назначаването, номинирането на посланник в Европейския съюз, госпожа Миджаба. Както знаете, това не е няма са, това не е било одобрено от министрите в правителството, това е просто хората на Мугабе правят номинация на посланици. Той самия не е бил в контакт. Аз както разбирам, процедурата е, че секредитивните писма се връчват на председателя на комисията и председателя на съвета. Аз писах и на господин Барозо и на господин Ван Ромпой, но като знам вашата роля в тези региони и вашите две шапки, така да се каже, вие знам, че имате влияние в по въпроса и аз ви приканвам да дадете подкрепа а, за идеята, че а, кредитивните писма на тази госпожа и кой, който е да бил едностранно назначен а, посланник, ще бъдат а, отхвърлени. Това е един силен сигнал. Благодаря. Благодаря, господин Ван Орден. Сега на вас, а, вие баронес. Знаем, колко сте организирана. Останете просто още 10 на минути. Благодаря, господин председател. Да, с удоволствие, господин Донжон. Благодаря за бележките по Сърбия и Косово. Мисля, че виждам въпросите на сигурността и отбраната различна. Току-що имах обяд с а, главнокомандващите на 20 държави и членки. Говорихме за пътя напред, разгледахме различни въпроси и, не са, и най-повечето са от голям интерес към тях. Един всеобхатен подход защото като разглеждаме военните въпроси, ние сме в контекста на това как стратегически да си сътрудничим в целия Европейски съюз и какви инструменти имаме, а, за да а, разрешаваме въпросите. Разгледахме и това как най-добре да си сътрудничим в различните структури, да структурираме а, тези въпроси. Така че а, а, не мога да отговарям за думите на господин Камерон. Много държави членки а, си а, а, могат да го споделят. Да, въпросите на отбраната са свързани с суверенността на една държава, но ние имаме един, а, така, а, един дух на сътрудничество. А, агенцията по отбрана на Европейски съюз, нейният представител беше също на обяда и аз а, а, ще се срещна с ръководителя а, и аз съм сигурна, че те а, ще излязат с истинско предложение към Европейския съюз, признавайки, че във време на економическа киспад, когато бюджетите са толкова ограничени, ние трябва да направим нещо, да един подход, който да даде възможност на държавите членки да запазят отбранителния си капацитет. Знаем, например, че когато Франция и Великобритания се срещат, обсъждат и този въпрос. Европейски съюз и НАТО сега. Срещам се с господин Рамусън, генералния секретар. Говорим надълго и на широко за сътрудничеството за да може политическите въпроси да не се отразяват на нашата възможност да работим по места. И най-вече за това какво правим в Афганистан и ефективността на нашето сътрудничество там. Това са въпроси, които са в сърцевината на моите, моите задачи. Е, прав сте, че още много има да се направи е, и е, след няколко седмици отново ще имам дискусия по тези въпроси с генералния секретар господин Паназари, Един, повдигате един въпрос и аз присъединявам към вашата тревога. Но моята, моята трудност е, че това е един въпрос, по който нямаме особен капацитет трябва да имаме като комисия и съвет последователен подход. Има и дискус, ще има дискусия в Корепер, която ще допринесе. Целта ми е да се намери възможно по-бързо решение, но не мога да предскажа какво ще бъде. Но разбирам вашето желание, особено като ходите там, вие искате да се ангажираме по какъвто и да било начин, но не аз мога да го реша. Ще предам вашата тревога на унези, които наистина могат да насторят нещо. Сега за Афганистан и въпросите, които, бяха, които стоят там. Преместих хартийка, казва госпожа Аштън. А, да, аз а, оценявам вашата работа и знам какво искате да кажете, че комисията като че ли не обръща внимание на това, което казвате, но ви разбирам. Вие ме питахте за Иран. Въпросите за това дали не пропускаме шанси да си правим лоша услуга, като не се ангажираме и не, пит, не излизаме с идеи. Да, така е. И, но причините са очевидни. Аз казах, че трябва да се почнат разговори. Няма да описвам всички инициативи, но много е важно да стане ясно, че първо нашите дискусии с Иран са по а, въпросите на ядрения капацитат. Второ, тези разговори да бъдат конструктивни. Говорих надълго и на широко с, а, относно инициативата Турция-Бразилия по а, Иран. А, това са два отделни въпроса, а, свързани с потенциала за а, ядрен капацитет. Но това всъщност беше моята загриженост, господин Петеринг, за изказванията на Мадина Джа. Първото, което искам да ви кажа, че аз съм направила много изявления и се надявам да се запознаете или да сте запознати с моите коментари относно ролята на Европейския съюз по този важен въпрос. Била съм много ясна винаги по въпроса за израелските селища. О, не трябва да бъде ангажиран, т.е. да се рестартират разговорите, дали Съединените щати ще могат да върнат партньорите на масата, да се изготви една резолюция така че да не се стигне пак до едно блокиране на решението на въпроса, да се отиде по-нататък. Контекстът е доста широк, ние работим заедно, говорим заедно, ние сме активно ангажирани в това да се опитаме да тласнем напред този процес. Това е приоритет. Три пъти бях в Близкия изток. Много, множество дискусии съм провела всичко това стои на преден план в нашия дневен ред. Но все още има много да се направи. Господин Бърман, не мога да коментирам тези отвличания по очевидни причини. Разбирам обаче вашите чувства. Тук стоят два въпроса хора на такива места наистина трябва да имат по-голяма защита и гаранция за безопасност и за това ние осъществяваме контакти, контакти с НАТО и други и подкрепа от страните членки. И ние го прави мога да ви уверя, господин Шулц. Молдова. Аз дали съм била ангажирана да, знам, запозната съм с това, което е било част от дискусията между Меркел и Русия. А, аз знам и какво става при двустранните диалози между държавите членки, но има толкова голям комуникация, общуване между държавите членки и нас, което, което показва, че ние сме активно ангажирани – и сте прав, че е много важно да видим какво ще е бъдещето на Молдова и какви, какво можем ние да направим в преднестравието. Сега по трансатлантическото координация, това е много важно, това да сме сигурни, че Русиния продължи а, предишните си ангажименти. А, сте не са направили ангажимент към Грузия такъв какъвто аз бих искала да го видя. Но винаги се повдигат тези въпроси на тревога относно индивиди, относно а, такива а, процеси, съдебни процеси, които са само за показ и така нататък. Но това, което се опитваме да направим е да изградим добро партньорство с Русия, така че тези въпроси да бъдат наистина правилно разрешени. Но ние гледаме и на партньорството като един важен начин също да организира, да насърчим и институционалното сътрудничество, и економическото сътрудничество. Това е начина по който този, трябва да вървим и ние го правим. И последно, господин Ван Орден, да ви а, много благодаря ви, че ми пратихте копия от вашето писмо до двамата президенти, а, Барозо и Ван Ромпе. И да, наистина прав сте не знам как ще завършат тези разговори, но аз приемам всичко, което казвате. Много е важно, че когато дойде един посланник, той трябва да говори от името на цялото правителство. И може би, като науча малко повече, ще отговоря окончателно. Благодаря. Благодаря на баронеса Аштън. И сега се връщаме към дискусията. Благодаря ви, господин председател. Първо бих искала да подкрепя оплакването на господин Панцери относно това, че парламентарните органи няма достатъчен достъп до съществена за нашата днес информация. Сега бих искал да се спра на резултатите от стратегическите партньорства на Европейския съюз, Русия и Китай. Имам чувството, че Европейския съюз е изцяло объркан. Той не знае какъв подход да възприеме към тези държави, които са толкова уверени в себе си. Видя, че резултатите от срещата с Китай показват, че нищо не се казва за възможното подобряване на състоянието с човешките права. Ние си спомняме, че почти нищо не се случи, когато Ли Сяобо беше получил Нобеловата награда за мир. Искам да попитам, какво смятате, че е мястото на човешките права и демокрацията в взаимоотношението с някои от стратегически партньори? Следващият ми е въпрос – е, че аз ви бях писал от името на моята подкомисия по човешки права. Изразих опасение, че може би не си спомняте за вашия ангажимент да има специален отдел, който занимава с човешки права във вашата служба, службата по външна дейност. Благодаря ви, госпожа Алтала. πρόσωπο για την παρουσία της εδώ. Έχω τρεις πολύ σύντομες ερωτήσεις. Благодаря, благодаря, че сте тук сред нас. Тук става въпрос за няколко конкретни въпроса, които искам да задам. А, какви са вашите намерения към Афганистан, в смисъл какви задачи предвижда да бъдат изпълнени там? и как ще поставите въпроса при следващата среща на върха между Европейския съюз и Съединените щати. Става въпрос за за Wikileaks. също така в този контекст и Европейската програма, свързана с въпросите за отбраната. Благодаря, госпожа Джанако. Господин, госп, госпожа Боцкот. I'm sorry that it didn't say it in the translation. Извинете, малко се забавих. Въпросът ми е за Китай. Съгласна съм с госпожа Отала, но бих искала да допълня въпросът ми с проблема за уйгурите в Китай, защото те страдат от нарушаване на човешките права. Ситуацията е много трагична там. Дори те нямат възможност да получат медицинска помощ, когато са в затворите. Следващият ми въпрос е за Турция. Вие, господин Фюле, посетихте през юли Турция, за да проучите възможностите за стратегически диалог и смятам, че това е много важно, но въпросът с Кипър и какво да се прави с този проблем продължава да стои. Какво смятате да направите, за да подпомогнете всички страни да стигнат до решение? Защото това е важно не само за Кипър, но също така това е важно за целият процес на взаимоотношенията с Турция. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Боскурт. Колегата Шаки. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Върховен Перец, върховен представител, европейските санкции срещу Иран бяха определени като насочени срещу режима, но не срещу население. Ако те са насочени, това означава, че те са много прецизни. Вие загаднахте това в редишници отговори. Обаче товарът премина без да бъде забелязан и също така, европейските енергийни компании са призовани да ограничат своите търговски сделки с Иран извън пределите на формулираните санкции. Иранските власти по този начин, например, не можаха да презареждат самолетите на British Midland Airlines в Техеран – санкциите не би трябвало да пречат на вноса или износа на горива в и от Иран, така се твърди в формулировката за санкциите. Какво бихте казали за натиска, който се оказва върху някои европейски фирми, за да ограничат те до максимум своите контакти с Иран? Също така искам да попитам дали санкциите на Европейския съюз могат да доведат до подобряване на ситуацията с човешките права в страните, към които са насочени тези санкции. Е, колегата Страсер има думата. Госпожо Върховен представител, благодаря за ясния език, който ви използвате не само при изявяване на вашето становище, но при отговарянето на въпросите. Радваме се на плодотворното сътрудничество между вас и нашата комисия. Относно е, Либия, е, имаме нужда от актуална информация и искам да ви гарантирам, е, че комисията ще подходи много внимателно и поверително с тази информация. На 20 ноември в качеството ми на докладчик в сянка по доклада SWIFT – и като докладчика за данните за пътниците. И аз ще участвам в срещата на върха на 20 ноември между Европейския съюз и САЩ и ще задам тези въпроси. Например, 14 долара за входна виза. Ще поставя въпроса за споразумението за защитата на данните, за защитата данните на пътниците, както други подобни въпроси. Имаме нужда а, от вашата помощ. Господин Талер, за минути и половина. Hvala lepa, gospod predsednik, se upravičujem. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се извиня за моето отсъствие преди малко. Бих искал да задам въпроса за ролята на Европейския съюз в ООН. Смятам, че това е много важно и искам да знам каква е вашата стратегия. Как да постигнем по-голям успех когато формулираме нашите потребности, нашите изисквания. Вие постигнахте напредък с председ... министр-председателя Тадич. Бих препоръчал и бих предложил да настояваме да започнат незабавно преговорите между Косово и Сърбия. Не трябва да бъдат пречки пред нас нито политическата криза, нито правителствената криза. Смятам, че вашия авторитет ще изиграе ключова роля. Също имам следното искане. Трябва да обърнем повече внимание на Македония. Ситуацията там не е добра. Ситуацията в Македония започва да се превръща в нещо като замразен конфликт това дестабилизира това, което до сега постигнахме на Западните Балкани. Така че искам да ви помоля да обърнете внимание на този проблем. Председателят, благодаря ви, господин Талер. Господин Камбъл. Бароне Сащан, вие тук що назначихте първият европейски посланик в САЩ. Това е първият от многото европейски посланици, които ще бъдат назначени в света това ще бъде част от 7 хиляди добре платените служители на Европейска служба за външна дейност. Това няма да бъде нужно допълнение към работата на многото посолства, които работят в тези страни. По какъв начин вие смятате да зачитате суверенитета на националните държави в светлината на конвенцията от Монтевидео. Смятате ли да изпълните критериите на конвенцията от Монтевидео и дали смятате, че наистина трябва да създаде една супердържава, в Обединените европейски щати? Благодаря ви. Председателя, благодаря ви. И последния въпрос ще се зададе от госпожа Ятен Маки. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да поздравя върховния представител и искам да ви пожелая успех във вашата дейност. Бих искала да се върна към въпроса за Афганистан и политиката на Европейския съюз към Афганистан. Каква е ситуацията днес в сферата на цивилната дейност? И що се отнася до полицейските операции – няма достатъчен капацитета, тогава по какъв начин могат да бъдат призовани държавите членки да изпратят по-голям контингент? Също така бих искал да чуя за това какво искаме да постигнем преди оттеглянето на войските от Афганистан. Може би имате и някакъв график предвид. Grazie onorevole. Eh, parola... Благодаря ви. И сега давам за 10 минути думата на Саща. Благодаря. Вие започнахте с изразяване на желание за информация. Аз чух и господин панзари да говори в същия дух. Стратегическите партньорство срещата на върха Китай бяха повдигнати въпросите за човешките права. Те бяха на дневен ред на всички заседания, на които и аз съм участвала. Аз се срещам винаги там с хора, когато посещавам Китай с хора, които работят в областта на човешките права. Това е изключително важно като част от нашите задачи. Аз, е, то минава като червена нишка през нашите служби. Една от причините а, е, да ревизираме нашата работа в областта на човешките права е да станем по-ефективни в а, е, своята работа. Понякога да имаме отделен, ясен диалог с партньорите по тези въпроси, с партньорите в другите страни. Друг път това трябва да стане важна точка от общия диалог. Важното е да не ги стласкваме в страни. Т.е. да сме сигурни, че те са част, неразделна част от всичко, което вършим. Това е един ясен а, подход, добре обяснен, добре а, придвижен напред. И то в а, дух, такъв дух, хората не само да говорят и риторика да се върти, а да правят нещо. А, наистина, честно казано, аз се интересувам повече от делата. Тоест, аз търся приоритетите в личната си работа в тази област е за в бъдеще. И, и затова вашите възгледи бяха много ценни. Господа, госпожо Жанако, извинявам се, каза госпожа Аштън за произношението на някои имена. Да, по Европейската агенция за отбрана не съм аз, <laughs> която мога да ви отговоря. Тази седмица ще има среща и ние трябва да назначим заместник директор. Това ще бъде много важно да се свърши веднага след срещата. Няма да коментирам Wikileaks, този въпрос в момента. И слушах внимателно становището, както е официално дадено на Съединените щати. И много е рано за мен още да коментирам по този въпрос. Това не е част от диалога, в който аз участвам госпожо Воскулт. Вие ме попитахте за Турция и Кипър. Въпросът, е, с този въпрос наистина аз, е, аз не участвам в дискусиите за Кипър като държава членка. Те ще продължат е, най-вече да се разрешат политическите въпроси, но съм много активно работя с дискусиите с а, Кипър, която е държава членка. А, и с турските представители и по въпросите Европейски съюз, НАТО. Тоест, непрестанно съм в контакт. Много е важно. Казвала съм го от една страна. Има практически начини, по които искаме да подходим към въпроса. А, там да... И второ, по-широките политически въпроси. Мисля, че в нашите разговори и дискусии с Турция най-вече с премиера, много ясно казах, че искам да, че настоявам за една всеобхватна резолюция в бъдеще, която да бъде, даде отговор на хората от Кипър, в Кипър. Госпожа Шаки за Иран, госпожа Шаки за Иран, санкциите и ефекта им върху населението най-вече. Ние се опитваме така да тези санкции да бъдат така а, направени, че да имат ефективна цел, да засягат а, онези стопански субекти, които създават а, самото, ус, а, самата обстановка и да накарат ме Иран да дойде да, а, на разговорите както и санкциите за човешките права. Това е една текуща дискусия. Цела, целта на санкциите най-вече економически, тя е ясна. По този дворелсов подход да нещата да се придвижат и да се издаде една резолюция, която не само да засили безопасността на хората, на населението на Иран, но и на целия регион. Това е в наш интерес и ние наистина работим, тласкайки този въпрос напред. Госпожа Штрасе. Благодаря много, господин, извинете. Вашите коментари относно ясността на отговорите ми. Дали закрила и човешки права. Да, разговарям с е, щатите, Съединените щати. Ги питам колко важно е за тях. И не само в рамките на споразумението, но и, а, и разбирането на позицията на Европейския парламент. Посланиците вече работят за срещи не само тук, но и в Съединените щати, защото парламентаристите много поставят тези въпроси много а, ребром. И аз а, ги насърчавам. Съединените щати мисля, че са заинтересовани а, от това да предоста... как да предоставят най-добре информацията. И също е важно да подчертаем важността на тези споразумения. Всичко това е част от дискусията, която тече между нас и тях. И продължаваме да сме в контакт, господин Талър. О, не! И нашите изисквания. Аз мисля, че до къде сме стигнали с ООН в отношенията с ООН? Ние сега в момента искаме да прокараме резолюция, която да ни даде възможност да си кажем думата, да не си чуе гласение в ОНЕ. Не може да си позволим да дойдем, да останем на края на списъка, а сме там като че ли, като наследство от преди Лисабон. А, и за това искаме името ни да се чуе. А, защото а, ние сме ангажирани с ОНЕ, ние сме активни, активен фактор в света. Въпросът е само кога да а, поставим този всеобхватен подход от страна на Европейския съюз. И мисля, че а, страните членки ще аплодират и ще а, се съгласни. Това всъщност е нашия подход към ОНЕ. Но ние всъщност сме а, непрестанно в, комуни... в контакт. Аз говоря с, с председателя Банки Мун и с генералния секретар, извинете, и с неговите заместници. Благодаря за казаното от вас за Сърбия. Не аз, президента Таджи, Таджич го каза, че това е част от един голям диалог. То разговорите трябва да почнат скоро. Вече поставихме началото миналията седмица. Държавният секретар Клинтън вече а, осъществи среща. Аз си давам сметка от необходимостта за баланс и да ги накарам да, да, ме, да повярва, че Европейския съюз също участва активно и се надяваме това да скане скоро. Ние го правим по един по-приглушен начин. Сега за бивша република Македония, да, ангажираме сме но сега критичният въпрос е дискусиите с Гърция. Някои въпроси висят, очакват решение а, и се надявам те да бъдат разрешени. Казах на а, външните министри на двете страни, че те трябва да гледат на себе си в контекста на европейско бъдеще. А, категорично, господин Кандем, отричам това, което а, казахте. Не става дума за липса на ресурси. Ще ви дам пример от предишния си портфейл. Когато се сключва търговско споразумение от името на 27 държавите, всички тези 27 са ангажирани А всичко това засяга стопанските субекти във всички тези 27 страни. И резултатът е един по-голям капацитет и възможност да говорим от името на всички. Аз бих а, спорила, че а, когато 27 говорят, а, влиянието е по-различно. И говорейки като хор от 27, ние натискаме повече лостове и показваме колко сме ангажирани по проблема. Това всъщност е много добра в придадените обстоятелства. А вече а, това, което индивидуално прави всяка държава членка, също допринася. Но, нали, и различията са нещо положително, госпожа Джаземоки, по отношение на мисиите. Ние искаме да сме абсолютно сигурни, че ще, мисията ще е добра, че целите са ясни, че е свързана тясно с всеобщата ни работа, че имаме чувство за истинските си постижения и това, което се случва там е добро но ние, ако попитате дали е, ще има по-силен ангажимент от наша страна, ще отговоря да, още следващите седмици. Благодаря, баронеса, на баронеса Аштън. Последен кръг. Господин Дейвид, председател на делегацията с Маг... на... за отношение с държавите в Магреб. Защо прами, сеньора... Е, е. Госпожо Аштън, аз ви описвам и ви наричам моят външен министр. Много съм ви благодарен за информацията, която ни предоставихте и за това, че сте се заели с едни дълбоки реформи. И всъщност критиките, които са отправени към вас, трябва да бъдат отправени към държавите членки, защото те трябва да отреагират на а, свой ред. Искам да ви поздравя че вчера беше отбелязан напредък по споразумението за асоцииране с Йордания. Тарек Азис е издал смърт, смъртната присъда. Така че само изпълняващото звено е било това, което е могло да се е, изкаже по въпроса. Относно залива. Как стоят нещата с назначаването на петима посланици в тези държави? Сега има един посланик в Саудитска Арабия. Още един въпрос, на който може би няма да отговорите ли? Да отговорите. А, но понеделник отивам в Либия и имам нужда от един отговор за позицията на Европейския съюз относно решението на съда там. Господин Давид, благодаря ви. Следващия оратор. Госпожа Фрайн Нойсън. Е, Госпожо Върховен представител, е, искам също да ви назова като моят външен министр, тъй като ние тук трябва да действаме като един единен орган, да сме по-самоуверени. Искам да насоча вниманието ви към ам, района на Западна Сахара и Марокко. Този е, конфликт някакси бе а, игнориран от международната общност. А трябва точно обратното да се активизира при такива проблеми. Европа доставя хуманитарна помощ, но а, от друга страна ООН са тези, които са призовани да предприемат фактическите действия. Международната общност трябва да поеме по-голяма отговорност. А, този конфликт е непосредствено на нашите граници. А, хората на място са а, отчаяни. А, те искат да работят, искат да имат жилища, искат да а, имат дял а, от тези суровини там. Към а, природните ресурси спадат и а, рибните запаси. Ето защо а, международната общност е призована да направи нещо повече от това, само да а, доставя хуманитарна помощ. Трябва да се ангажираме по-силно и да окажеме по-голяма подкрепа. Благодаря. Думата има господин Петърле за минута и половина. Благодаря. Господин председател, не сащането, аз съм тук. Изучава география и история и има впечатлението, че вие натрупахте вече повече знания, отколкото аз съм натрупал, но все още не се охванали цялата карта. Затова ще знам въпрос от Централна Азия. Ние продължаваме да сме обезпокоени от ситуацията в Киргистан и новосъздаденото напрежение в Таджикистан. Европейският съюз има прекрасен специален представител Пьер Морело, обаче той не успява да упражни достатъчно политическа воля сам по себе си. Дали се предвижда допълнителни действия в Централна Азия предвид новото напрежение там? Предвиждате ли някакви нови тенденции, нови промени? И според вас каква може да бъде ролята на Русия в този конфликт като стратегически партньор? Благодаря ви, господин Петърле. Сега Благодаря, е, госпожо Аштън. Ето ме тук. Госпожа Десър, не се е моето име. Аз обаче не съм доволна от отговорите ви е, за Афганистан. Знам, че има е, редица конфликти по целия свят и не може всички да бъдат обхванати, но все пак е, е, нека конфликтите в Близкия изток и в частност Афганистан да вземат по-централно място във външната политика на Европейския съюз. От 9 години се води тази война в Афганистан и всъщност няма някакви обещаващи резултати. Населението страда, положението със сигурността не се е подобрило и броят на убитите цивилни граждани расте ден след ден. И така ние даваме пари за възстановяване, изпращаме европейски войници в рамките на мисиите на НАТО, но решенията се взимат от представителите на НАТО. Ние нямаме съответния мандат. Искам да ви помоля да поемете инициатива и а, да поставите тези въпроси, така че да се изгради една стратегия, една европейска стратегия в Афганистан. Ам не може да се чака отговор от всички 27 държави по всички въпроси. Така нещата много се протакат. Но относно Афганистан, поемете един риск и вземете позиция. Господин Кокън. Thank you, Mr. President. Baroness Ashton, good afternoon. Добър ден, баронес Аштон. Всички много се радваме, че така добре се справяте. Имаше нещо, което не беше споменато във връзка с Западните Балкани, именно Босна и Херцеговина. Знам, че ви имате интерес, че вие сте ангажирани с тази страна, която е сложна страна. Едва ли трябва да питам за нова стратегия, защото това е силна дума, но дали имате идеи, знам, че ви обмисляте нови идеи, нова тактика. Искам да ви помогна в това. Сега за Иран – вие споменахте един двуаспектен подход към Иран. Смятам, че трябва да се прилага е, enough и and... и моркова спрямо Иран. Как смятате, че трябва да подходим? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кокан. Господин Мирски, максимум една минута имате. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда много кратък. Баронеса Аштън, бих искал да попита кои принципи са ръководни за вас, когато назначавате посланиците? които са служители на новата служба за външна дейност, защото Латвия и Естония не са достатъчно добре представени в дипломатическата служба на новата европейска служба. Смятам, че това е лоша практика. Искам да ви попитам как ще коригирате тази грешка. Господин Брантнер. Госпожа Брантнер. Благодаря. Приветствам ви тук, Баронес Сащен. Бих искала да продължа с една инициатива, за която вече стана дума тук. Приветствам вашия ангажимент, свързан с предотвратяване на конфликти и изграждането на мира. Надявам се, че ще има едно успешно взаимодействие бих искал скоро време да създаде една нова структура, може би с е, една подструктура вътре за посредничество, за медиация. На вас ви трябват хора, които са компетентни. Like make... И второто, което искам да кажа, е свързано с Сомалия. Там имаме проблем изпратихме мисия на Европейския съюз, за да се обучават въоръжените сили на правителството. Ние знаем, че има частни фирми, които обучават опозицията. Германските войски обучават официалната държавната армия, а немски частни фирми обучават опозицията. Мисля си, че трябва да имаме законодателство за частните фирми за сигурност. Видяхме какъв е проблема с наемниците в Афганистан и в Ирак. Мисля, че не може европейските частни фирми да правят в трети страни нещо, което е противоположно на политиката на Европейския съюз. Смятам, че крайно време е да се реши този проблем. Благодаря ви. Благодаря ви. Госпожа Декайзер, за минута и половина. Благодаря, господин председателю. Искам да се спра на въпроса, който е, беше зададен от Мари е, Девид. Ние е, тогава се карахме тук по повод на войната в Ирак, но сега се отваря една нова глава. Смятам, че смъртните присъди между, срещу господин Тарук и други няколко лица а, поражат загриженост. По този начин се поставя под въпрос и съдебната система там и нейната неутралност. Тогава ние се опитахме да предотвратим а, войната в Ирак. Е, и не искам да правя въпроса политически, но от хуманитарна гледна точка това е неприемливо. Моля ви да се намесите. Това не е в а, моите компетенции, но а, според мен тук има една война между а, шиити и сунити и а, тя не води до нищо добро. Садам а, Хюсейн не е допринесъл с нищо за установяване на мира в тази държава. Такива действия с отговорни можем да си позволим за в бъдеще. И сега госпожа Аштън за заключителни слова. Uh, благодаря ви много отново, господин председател. Господин Дейвид, благодаря ви за това, което казахте за Йордания. Имам тясно сътрудничество с външния министър, работим в тясно сътрудничество по мирния процес на Близки изток. Що се отнася до вашия въпрос, свързан с бившия иракски външен министр Тарика Сиз. Аз съм много силно, категорично съм против смъртното наказание. Това е позиция на Европейския съюз. Ние много ясно заявихме това в Ирак и наблюдаваме много внимателно процеса. Така че изцяло съм съгласна с вас и с Вероник за посланиците и за ресурсите. Вие ще видите, че когато започне да функционира службата, аз ще средоточа много сериозно върху делегацията, така че те да могат да работят ефективно и ние ще подкрепяме нашата делегация на място. И с със сигурност трябва да получите информация за Ливан. Господин Ноер, отново за Западна Сахара. За мен е много интересно това, че двама депутати поставиха този въпрос пред мен. И точно за това подобни обмени на мнения са много важни за мен, защото ние наистина обиколяхме целия свят практически с вас много по-широко, отколкото първоначално мислиха, Разбира се, ние трябва да подкрепим усилията на ОНЕ спрямо Сахара, Западна Сахара. И ще видим какви срещи, включително официални срещи, ще се проведат. Разбира се, ние ще поддържаме контакт. Но аз разбирам, че вие сте заинтересовани този въпрос и отчитам това. Господин Петърле, цялата карта. Не съм сигурна, че сме обхванали цялата карта на света, но определено вече сме на път. Благодаря ви за вашите коментари за Пьер Морел. Той наистина е впечатляващ специален представител. Той работи изключително енергично. Той всеки ден ми съобщава за събития в Киргистан. И ние се срещнахме също така с председателя на Общо събрание на ОНЕ и обсъдихме въпросите, които ни вълнуват. Стремим се да предложи максимална помощ. Вие сте прав, това е важна част от света. Аз посетих Казахстан и наистина ние трябва да обмислим много сериозно какви ресурси трябва да насочим, за да можем по-ефективно да работим в този регион. Аз наистина много добре знам какво прави Пьер Морел и много високо оценявам неговата дейност. Госпожа Десанес, за Афганистан. Ние поемаме рискове. Мисля, че трябва да поемаме едни добре обмислени рискове това не означава, че аз съм срещу желанието на 27-те държави членки. Аз имам най-доброто желание да предложа на държавите членки един подходящ план. Аз съм убедена, че нашия специален представител, когато и вие познавате, е един много компетентен човек и това чувам от много различни страни, които работят с Афганистан. Аз високо оценявам работата с жените в Афганистан. Знам колко е важно да не отстъпваме от нашите ангажименти, които са свързани с общественото здравеопазване, образование за деца, изграждане на институции, утвърждаването на върховенството на закона. Всички, са, всички тези дейности наистина са важни за Афганистан. И ние наистина трябва да имаме дългосрочно присъствие там, за да може наистина да се осъществят промените, за да се подобри живота на хората. Това е важна част от нашия подход към Афганистан сега и е в бъдеще. Господин Кукан, Босна и Херцеговина. Да, това, е, както вие казвате, наистина е един важен въпрос с Хилари Клинтон обсъждах този въпрос преди около 10 дни. Тя тук що се беше върнала от регион и двете смятаме, че сега моментът е много подходящ, за да се придвижа напред с нашата стратегия спрямо Босна и Херцеговина. Да можем да подпомогнем тази страна да се придвижи по-близо до Европейския съюз. 39% е безработица. Има цял поколение млади хора, които имат нужда от работа, имат нужда от бъдеще. Смятам, че правителството трябва да се средоточи върху това и да разработи една широкомащабна стратегия. Ние имаме някои идеи които, разбира се, аз трябва да финализирам преди да ги обявя официално, но вие сте абсолютно прави, че трябва да се постигне напредък и много. По-скоро и сега за Иран, за Тоягата и Моркова. Аз смятам, че последиците от санкциите са съвсем реални и смятам, че сега ще можем да очаквам Иран да започне обсъждане за посланиците. Назначих най-добрите. Заявих моята позиция абсолютно ясно, що се отнася до географията. Но искам само да ви подсетя, че до сега съм извършила само един кръг от назначение на посланици, възоснова на информацията, която получавах. И сега знам какво правят държавите членки и трябва да обсъдя с тях как да осигурим едно широко географско представителство. Аз винаги съм ви казала, че не мога с един замах да извърша цял тази дейност. Трябва ми време, за да мога да покажа широко представителство на държавите членки в Европейския съюз, а също така да мога да осигуря равенство между половете. Госпожа Бранер, вие сте абсолютно права за пореден път да ми кажете. Аз абсолютно се придържам към това, което вече казах, че това, което ние правим е предотвратяване на конфликти, изграждане на мира. Това трябва да бъде знамето, което развяваме. Това е в същината на нашите цели. Как да предотвратим конфликти, как да подпомагаме процеса на възстановяване, как да предложим нашето посредничество при мирни преговори, при преговори в по-широк смисъл. Смятам, че имаме подходящите хора и пример за това са преговорите между Сърбия и Косово. Стремя се да не лепя етикети върху отделни части от организацията. Бих искала да разглеждам службата за външна дейност като нещо цяло. Това, което казахте за частните фирми, за сигурност е много интересен момент. Наистина е много важно да сме наясно с това какви структури функционират на място, така че благодаря ви, че поставихте този важен въпрос. Към госпожата Кайзер, мисля си, че отговорих на вашия въпрос относно за това какво се случва с Ирак и по проблема с смъртното наказание. Благодаря на върховния представител не само за съдържателните и отговори, за прецизното и точно изказване ние а, сега имаме много поводи и имаме много храна за размисъл. Ние, разбира се, ще останем в контакт с вас, ще поддържаме връзка, ще с удоволствие ще ви поканя а, отново, когато ви дадете знак, че има развитие по тези въпроси, за да направим на нова размяна на, на мнения. Правим пауза от 5 минути и след това продължаваме. Please, colleague, we have a start. Моля, колеги, нека да започнем, защото нямаме много време. Моля. Моля, заемете местата си. Take your seat, please. Abbiamo al punto eh, al, previsto all'ordine del giorno l'audizione pubblica sulla lotta. E така, сега предстои публично изслушване на тема борба с корупцията на Западните Балкани. Ние решихме да проведем това изслушване днес тук и да видим какво може да приеме Европейския съюз в тази насока. Да се предприеме нещо срещу корупцията в тези държави, които са непосредствени съседи на Европейския съюз. Трябва да се изготви един подход в светлината на бъдещото присъединяване на тези държави към Европейския съюз. Ние подчертахме, че демократичното развитие в тези държави е неотменно условие за присъединяването на тези държави към Европейския съюз беше, бяха положени усилия да се предприемат мерки срещу а, корупцията и най-вече, що се отнася до организираната престъпност. Ние констатирахме, че има много положителни развития при борбата с корупцията – и най-добър резултат се постига, когато има многодисциплинарен подход, което означава, че различните органи и институции работят заедно. не само, че работят заедно, казват си подкрепа и съдействие. Разбира се, корупцията не може да бъде заличена от днес за утре. Това е, е един подход, е, за който се изисква дълго време. Трябва постоянно е, да се проявява бдителност, е, за да може тези усилия да имат е, траен ефект. Ще проведем една дискусия днес, както казах. Е, тук имаме на гости експерти, които много добре познават е, региона и ще обсъдим европейската перспектива на, на тези отделни Балкан, балкански държави. Много е важно да се познава този феномен корупцията, за да може е, да се предприемат най-удачните мерки. Както казах, отменно условие е справенето с корупцията а, при присъединяването на тези държави към Европейския съюз. Госпожа Тасева, тя има голям принос към справенето с корупцията. След това госпожа Калович от а, Черна гора. Тя ще ни разкаже е, какви са мерките предприемани срещу корупцията в Монтенегро и след това господин Дервиши, който ще ни опише ситуацията в Албания. Е, те ще се изкажат е, по реда, по който ги представих и всеки има по 10 минути на разположение. Първо, госпожа професор Тазева. Thank you, Mr. Albertini. Allow me to... Благодаря бих искала да изразя моята благодарност за това, че съм поканена да се изкажа пред този авторитетен форум днес. Надявам се, че моето изложение, както и изложението на моите колеги, ще допринесат за обогатяването на вашето знание за региона и за борбата с корупцията в него. Ще започна веднага с моето изложение. Не знаех, че ще има възможност за PowerPoint, но си мисля, че диаграмите говорят сами за себе си, затова реших да ви ги покажа на екрана. По този начин ще видите резултатите от емпиричните изследвания, посветени на корупцията. Ще започна с, резултатите от проучването за индекса за възприеманата корупция. Вчера бяха публикувани тези резултати и страните от Западните Балкани бяха следните. Македония заедно с Харватия на 62-а позиция, Сърбия 78, Албания 87, Босния и Херцеговина 297 и 110 Косово. Като цяло има определено подобряване от гледна точка на този индекс, обаче подобряването не е значително важно е, разбира се, да се посочи, че това е индекс на възприеманата корупция. Македония този път беше с 9 места по-нагоре и от 70 получи 79. Но това не е значително подобрение. Защото от гледна точка на самия индекс това е подобрение само с 0,3. това е ситуацията с, държавите членки. Как те могат да бъдат сравнени. А тук също включихме Турция като държава кандидат и виждаме, че резултатът е такъв, че някои държави членки са много надолу в списъка на индекса на възприеманата корупция. Тенденцията в резултатите на индекса през периода 2007-2010 година за страните от Западните Балкани. Може да видите тенденциите и промените в резултатите. Подобрението лечи, вие виждате различни цветове за различни години. Тъмно-синьо е за 2007 година и 2010 е светло-синьо. Виждате, че всички държави в региона показаха определен напредък. Т.е. те се придвижили по-близо към горната част на класацията в индекса. Това показва оценката на корупцията, дадена от прозрачност без граници, те казват, че това показва подобряване. Има един друг инструмент, използван отново от прозрачност без граници, за оценяване на ситуацията с корупцията. И това е глобален барометр на корупцията. За разлика от индекса за възприеманата корупция, този барометр се основава върху емпирични данни. Статистически данни и проучване – Включва се и виктимологичния аспект. Питат се респондентите дали те са били принуждавани да платят подкуп или някой член от тяхното семейство дали е бил принуждаван да дава подкуп. Виждаме, как резултатите от това проучване се отличават от резултатите от проучването за индекса на възприеманата корупция, защото просто се използва друг инструмент. В този случай молим хората да разкажат своя опит. Първо, ние виждаме, че хората от тези държави посочват дали смятат, че правителствата са ефективни или не са ефективни в борбата срещу корупция. Тук виждаме, че македонците смятат, че правителството добре се справя с корупцията. Най-низкият показател е в Босния и Херцеговина. Също така виждаме резултатите в Харватия и Сърбия, които са също много ниски. Ако разгледаме различните категории длъжностни лица, а също така политическите партии, частния сектор, длъжностните лица в публичния сектор и съдебната система, то на въпроса до каква степен тази категория е склонна към корупция, виждаме, че моделът е практически един и същ. Хората смятат, че политическите партии са най-засегнати от корупция. В Босна и Херцеговина смятат, че политическите партии са много корумпирани. Същото въжи и за Сърбия. В Македония, Харватия, Косово виждаме най-нисък показател. Извинете, по-нисък показател, най-нисък е в Турция. Що се отнася до ситуацията в частния сектор в Босна се смята, че частният сектор е много корумпиран. Същото е в Харватия, Сърбия, след това Македония и Косово показват по-низки резултати. Длъжностните лица в публичния сектор, държавните служители също, недоверието е най-високо в Босния и Харватия и след това следват Македония и Сърбия. Практически същия модел виждаме в отношението към съдебната власт. Виждаме че 50% от респондентите в Босна казаха, че са изпитвали проблеми с корупцията в съдебната система. Така че виждаме, че в Турция, Турция, извинете, този показател е много по-нисък. Тук виждаме една много интересна диаграма, когато питаме хората дали те биха искали да плащат повече, за да купуват от фирми, които не са въвлечени в корумпирани практики. Виждаме, че най-висок резултат има в Косово. Това са резултатите от глобалния парометър на корупцията и по този начин получаваме представа за това какво хората реално мислят за корупцията в своите страни и можем да направим съпоставка между страните. Имаше и други проучвания в региона, свързани с проблема на престъпността и корупцията. Едно от проучванията е Балканското проучване на службата на ОНЕ за борба с наркотиците и престъпленията, престъпността, извинете. Нам се казва, че докато нивото на обичайната престъпност намалява. Има една сфера на престъпната дейност, която представлява особено сериозни проблеми на Балканите и това е корупцията и економическата престъпност. Тези правонарушения, посочва службата на ОНЕ, са особено трудно подаващи се на измерване, но има две сфери, в които в Юго-Источна Европа има много сериозна степен на виктимизация. That... Също така, най-последните проучвания показват, че хората не са склонни да съобщават за случая на корупция. Какво правят страните в този аспект? Много вече е направено. Трябва да кажа, че в резултат от международното сътрудничество, в резултат от въздействието от страна на Съвета на Европа, на други международни организации, се води сериозна международна дейност. И е сега с началото на процеса на асоцииране и интегриране на държавите от Западните Балкани в Европейския съюз има сериозна дейност за хармонизиране на законодателството в сферата на борбата с корупцията. Обаче ще видим, че доклада на напредъка от 2007 година, както и в доклада от 2009 година, Брюксел критикува страните заради широко разпространената корупция и недостатъците в съдебната система. Има сериозна дейност вътре в самите страни. Хармонизира се законодателството практически във всички страни. А те също така са се присъединили към Конвенцията на ОНЕ срещу корупцията. Така че държавите на Западните Балкани са се присъединили към тази конвенция, нещо, което далеч не всички държави членки са направили. Също така държавите са в процес на преглед и изготвяне на ново законодателство и нови стратегии срещу корупцията. Тези дейности се извършват във всички страни от Западните Балкани. Също така създават се органи за борба с корупцията във всички тези страни. Има специализирани органи за борба с корупцията в някои страни, като Сърбия, Македония и Косово. Тези органи са създадени по силата на отделен закон и те са отделни институции. В Черна гора това е структура създадена с, заповед на правителството. В Харватска тази служба е част от прокуратурата. Тоест съществуват тези органи. Uh, bodies, are, uh... Всички тези органи, за съжаление, не се ползват достатъчна подкрепа, те страдат от недостиг на ресурси, те нямат възможност за ефективно сътрудничество с други институции в страните и дори парламентът не ги подкрепя особено. И най-големият проблем, който също се отбелязва от доклада за напредъка, това е че законодателството не се изпълнява. Гражд гражданското общество все още няма необходимата сила и необходимите ресурси, за да бъде активно и за да подкрепи дейности срещу корупцията. Така че има възможност за по-голяма подкрепа на дейности срещу корупция в тези страни и за утвърждаването на върховенството на закона – Очевидно, това е свързано преди всичко с изпълнението на Конвенцията на ОНЕ срещу корупцията и извършването на интеграционния процес и интеграцията на тези държави в Европейски съюз. Благодаря, госпожо Тасева. Това беше много интересно представене, което направихте и благодаря, че се вместихте във времето ви за изказване. Госпожа Калович. Благодаря. За мен е удоволствие да съм тук днес. Аз съм а, е, представител на Черна гора. работа а, а, институция към правителството. Гражданите, според една а, анкета за общественото мнение, казват, че вярват повече на мен, отколкото на който и да била политика. А, Черна гора е, поле, е подобна, но и различна от останалите страни в Западните Балкани. Тя е единствената страна, която след комунистическото управление не е, не е променила структурата на правителството си дори да е било най-доброто правителство, дори да имаме най-честните политици в, на света и да имаме най-силното гражданско общество, те все пак след 20 години на властта сигурно ще са поне малко корумпирани, като имаме предвид особено факта, че страната беше във война, бяха и наложени санкции, някои от нещата, дори биват наричани организирана престъпност. така, но тъй като правителството не се е сменяло, ние никога не сме имали възможността а, да а, а, видим промени, да видим реформи в полицията, в а, а, разузнаването и да се борим срещу тези видове трафик. А, никъде няма такъв а, пример, където един и същият елит се занимава с премахването на тези структури а, за незаконен трафик. И ние Знаем добре, че тези канали продължават да съществуват и според програмата на ОНЕ за подкрепа Черна гора продължава да бъде отсечка от каналите за незаконен трафик на хора, наркотици и така нататък. След като получихме възможността да отговорим на един въпросник от Европейската комисия. Нашият индекс за разбиране се повиши но не последваха конкретни резултати, реформи. Черна гора е единствената страна в този регион, където положението с корупцията се влуши. И според доклад, е, е, според някои неправителствени организации, едва тази година сме паднали на 24-то място в скалата на всички държави, които се, а, са предмет на тяхни изследвания. Аз а, се чувствам свободна да кажа, че може би Черна гора е единствената страна в а, а, а, която е в такава процедура напред подготовка за присъединяване, където се пазят за, като тайна редица от резултатите от изследванията, дори един отговори на един въпрос. Но ако ние до, успеем да се добием до отговорите, тъй като те се пазат секрет, ние няма а, да научим за толкова много случаи, а, които а, са били сигнализирани от а, служители на високо ниво. А има и много брутални отговори. Когато комисията пита колко пари а, получихте от приватизацията. Ние казва, те отговариха от тази фирма, от тази фирма и от тази фирма по толкова, но никога не казаха как са ги използвали. Тогава комисията каза, как използвахте парите и те казаха, а, ние ви отговорихме на този въпрос. Така че ние разбрахме, че това е причината, поради която правителството не искаше да участват повече хора в процеса на присъединяване, тъй като така се измъкват, избягвайки отговор на този въпроси. И просто заблуждават международната общност поради факта, че а, не сме така проблемни като Босна, като Косово или като Сърбия, просто защото а, нямаме шанс да си сменим правителство. Така че а, а, отговора от Брюксел, от Вашингтон. Имате прекрасно стабилно правителство, но това не означава, че то е добро правителство. Друго нещо, което започва а, да става практика, да се злоупотребява с процеса на присъединяване. Винаги се казва, а, Европейски съюз ни кара, ние адаптираме за коните, даваме преференциално третиране на някои фирми, институции и така нататък, за да сме сигурни, че законодателството ни а, е в съответствие с а, най- постиженията на европейското право. И винаги казваме, а, този закон не бива да се пипа, защото той е а, в съответствие с европейското право. Друго, което много политици ще намерят за странно. А, дали а, си дават сметка, че според нашите официални а, доклади те се изказват, че живеят на ръба на бедността. Те са най-бедните политици, които, за които съм чула в а, живота си. Разбира се, а, модела на, живо, на живота им е съвсем различен от това, което представят официално. Според информация от правителството и статистиката, Черна гора е страната, която в която има най-голяма пропаста в региона между бедни и богати. От 10% бедни, 10% много богати. След приватизацията се случи това, тъй като приватизацията не даде очакваните резултата. Тя не доведе до повече инвестиции инвестиции, преструктуриране на фирми, модернизация, конкуренция. Тя доведе до класическо ограбване на активи. за това сега имаме все повече и повече социални протести, стачки. Много от тези стачки за, за, заплашват живота на тези на върха, които искат държавата а, да а, приложи в сила приватизационни договори и да ощети правата на работещите в нашата страна. За съжаление, тъй като правителството си затваря очите за тези протести и а колко много хора се застрашават собственото си здраве и живот с гладни стачки. Но повечето от инвеститорите в нашата страна не са от една единствена страна. Те идват със своя опит, най-често това е Русия и за това а, на Черна гора я наричат Москва на брега. Вчера ми министра на вътрешните работи получи обещание от господин Лавров а, похвала за приноса към международното сътрудничество. Трябва да ви кажа, че той наистина свърши голяма работа, защото большинството от руските концесии заемат повече от половината от нашата економика в строителство, най-вече незаконно строителство по брежето, заплашва потенциала на нашия туризъм за в бъдеще, разрушава околната среда, цели региони на страната т.е. екологически заплашава, заплашва страната. За съжаление всички институции а, обръщат гръб на законното строителство, а, обръщат а, гръб на факта, че има прене на пари в а, строителната промишленост. Една единствена присъда е била издадена в тази област. И така излиза, че Черна гора няма проблеми в тази област. А всъщност има нещо дълбоко погрешно. И за да удовлетворят Вашингтон и Брюксел, се манипулира статистиката относно а, корупцията. Дори полицията и а, а, правосъдието казва, че никога, че нямаме наистина корупция на високо ниво, а всъщност няма наистина нито един осъден, нито един пратен в затвора сред полицейските служби. А, а само а, а обикновените хора, този, който не си е платил някакъв малък данък, той бива преследван от правосъдието. А, и така се прави статистика, за да се удовлетвори Европейската комисия. Трябва да ви кажа също, че в другите държави от региона те ни вършат част от работа. Харватия, като а, а, те съдат един убиец на известен журналист, друга държава а, води процес срещ, по отношение на трафик на наркотици. Говоря за 3000 кг кокаин поне в един единствен случай. Македония ни върши работата, защото те също хванеха някои една македонка с около 400 кг кокаин. Но нашето правителство до сега се занимава само с най-низкото ниво на престъпни организации, дори не и с това. И когато дори се докаже недвусмислено, че някоя организация е свързана с организираната престъпност, нис, нищо. А, например, за сватбата на един известен бизнесмен, а, той участва в трафика на хероин на Балканите, ние видяхме едно видео, от което разбрахме, че не само се обединяват престъпници от региона Босна, Сърбия и Черна гора, но и много представители на контраразузнаването на най-висше, на разузнаването на най-висше ниво го целуват на тази сватба и а, когато се а, разследва какво правят тези хора, каква, каква, какво общо има той с този а, бизнес. Ние бяхме тези, които а, дойдоха да ни, а, които бяха подложени на разпит. И журналистите бяха подложени на разпит за това, че говорят и че искат правителството да се отчита, да носи отговорност. Значи така се борят те с организираната престъпност, като се борят с тези, които се борят с нея. И в заключение трябва да ви кажа, че смятам, че Черна гора няма нито един проблем в е, борбата с е, е, организираната престъпност. Има проблем само с малки групи хора, които са превзели цели институции, за да могат да работят за техните частни интереси. Извинете. Ако не се отбележи някакъв прогрес по-нататъка, ако ни кажете, вие сте Колумбия на Балканите, и само и да кажете, че само лошите ще спечелят от забавенето на борбата, тогава ние ще ви благодарим. Благодаря на доктор Галович. Сега господин Дървиши има думата, за да ни опише състоянието в Албания. Uh, Sorry, I was going to speak in... Бих искал да говоря на албански. Ще говоря 10 минути. През последните години съм работил като журналист, но когато съпругата ми каза на сина ни, че трябва да учи много усърно в училище, защото иначе ще стане като баща си. Аз реших да сменя професията си. Албания е предмет на наблюдение от Европейския съюз, що се отнася до въпрос на доброто управление, борбата с корупцията. Всяка година се издава доклад за напредъка и практически винаги има две изречения, които не се променят. Корупцията продължава и да оставя сериозен проблем. Другото изречение казва, че Проблемът е с прилагането на законодателството и стратегии срещу корупцията. Един друг въпрос е, че политиците създадоха един климат, в който дори съдебната система плаща цената на много често безпринципните политически борби по въпроса на корупцията. Политиците са загрижени за законността и дори не са много загрижени за международната общност. И в един от годишните доклади на напредъка се посочва, че все още няма изпълнение. Както и опозицията, така и управляващата партия разделят оценката на Европейския съюз на две. Управляващата партия казва, че Европейския съюз се каза, че има напредък, а опозицията казва, че няма изпълнение на законите. има различни организации, полиция, гражданско общество, съдебна система и също така политическите партии, всички те трябва да участват в борбата срещу корупцията. 89% от албанците биха казали да на присъединяването към Европейския съюз, ако се проведе референдум. Очакванията са високи и те не са свързани само с отмяна на визите. 87% от албанците казват, че те с съгласни, че трябва да се засилят принципите на правовата държава. 85% казват, че трябва да има повече политическа стабилност и това ще се постигне чрез присъединяване към Европейския съюз. 77% очакват по-малко корупция като резултат от присъединяването към Европейския съюз. След срива на страната, корупцията стана много популярна тема но не от най-популярните в Албания. По-голямо внимание се отделя на създаването на институциите, установяване на реда и правния ред. Ако разгледаме действият срещу корупцията през последните 10 години, ще видим, че тази дейност се извършвала в контекста на доброто управление. През 2000-2005 година бяха извършени проекти в контекста на институционната реформа. Бяха предприяти конкретни мерки срещу корупцията. Много сериозен принос беше съвместния проект от Европейския съюз и съвета на Европа една от най-важните реформи беше компютеризиран център за процедурите за обществени поръчки и за граждането на електронен регистър за дружествата и създаването на специално звено в прокуратурата за борба с корупцията са сред важните постижения обаче все още няма достатъчно политическа воля. Като анализираме политическата корупция, има редица негативни явления. Първо, не беше намерено решение и не бяха приключени много дела, които бяха започнати по обвинение на много политици в корупция. Освен това, много често борбата с корупция се използва в предизборни кампании. Обаче след това няма продължение. Много често получават политическа подкрепа и имунитет политици, обвинени в корупция или, по-скоро за подозряни в корупция. Сериозен проблем е назначаването на държавните служители. Стават постоянни промени в зависимост от промяната на правителството. И когато говорим за съдебната система, то тя продължава да страда от много проблеми. До преди скоро условията на предишния режим съдебната система беше само инструмент на режима. Обаче повечето работещи в съдебната система са продукт на старата система. Освен това, съдебната система е тясно свързана с политиците. Албания е една от малкото страни, в която министра на правосъдието има право да налага дисциплинарни санкции срещу съдиите. поради спецификата на организация на съдебната система, нейните правомощия са чисто символични. Освен това, професионалната подготовка на съдите не е достатъчна за водене на дела, свързани с корупцията. Необходимо е допълнително обучение на съдите. Освен това, съдиите често не получават достатъчно възнаграждение за работата си и това ги прави по към корупция и към натиск от страна на политици и престъпни организации. Сега накратко за ролята на медиите. В Албания има около 30 ежедневника, има 56 местни областни телевизионни канала. Ние обичаме да казваме, че медиите са четвърта власт. Има пет станции, които работят в формат 24 часа новините. Много често отразяват различни пресконференции. Ние смятаме, че медиите са пазител на обществото, нещо като едно куча пазител на къщата, обаче аз бих казал тук, че по-скоро това куче е рядко лае, дори да има пряка заплаха. И виждаме, че всъщност медиите са поделения между правителството и опозицията и критикуват само от срещната страна. Много често медиите публикуват непроверена информация понякога те започват една история и тя изведнъж изобщо представа да се публикува престава, Не се публикуват никакви продължения, все едно нищо не се е случило. Що се отнася до гражданското общество, то не е достатъчно активно, то не провежда конкретни дейности или извършване на наблюдения. и по-скоро организацията на гражданското общество са ориентирани към донорите, а не към албанските институти. Положителното е, че много от неправителствените организации смятат борбата с корупцията за свой основен приоритети. И искам да спомена основните препоръки за Албания. Необходим е консенсус и политическа воля на двете основни партии за основните реформи в Албания. Политическите партии трябва да гарантират това, че предстоящите местни избори да отговорят на демократичните стандарти. Трябва да бъдат изцяло да бъдат спазени препоръките на ОССЕ, отправени на 14 септември 2009 година. Правителството трябва да започне сътрудничество, за да финализира националната стратегия за реформа в съдебната система. Благодаря ви. Grazie, доктор Дердиши. Е стата много интересант. Благодаря. Благодаря. Много интересно беше вашето представяне. И сега започваме с дискусията. За съжаление, аз трябва да ви напусна, защото имам други задължения, но колегата Кукан ще поеме председателството. Вие знаете, че той е член на делегацията, отговаряща за връзките с Черна гора, Босна, Херцеговина и Албания. Благодаря, господин председател, колеги. Аз исках да дойде представител на да дам думата на представителя на комисията, но може би по-добре вие да зададете въпросите, да попитате какво прави комисията, за да а, това ще бъде по-логично и после да дадем думата на представителя на комисията. Имам няколко записани за изказване. Виктор Бощинаро. Благодаря, господин председател. Приветствам това събитие и ще говоря за корупцията Западните Балкани, но не и само там. Защото когато говорим за разширяване, това е един европейски въпрос и ще бъде предмет на загриженост и за Европейския парламент и за Европейската комисия. И в своите а, а, също и в докладите. Корупция означава корумпирани хора и корумпиращи две, двама са играчите. И ние обикновено говорим за корумпираните хора, като забравим, че има е такива и които корумпират. И те също са важни. Но на второ място, важно е да се запитаме какво трябва да се направи на европейско ниво, като се има предвид процеса на разширяване и процеса на присъединяване? И дали а, и, а, какво трябва да се направи за предотвратяване на корупцията и най-вече връзката между тези, които вземат решение на най-високо политическо ниво и корупцията, а именно финансирането на политическите партии. Защото тук са корените на корупцията на политическо ниво. Аз все още не виждам европейска стратегия. Нито от комисията, нито от парламента. В наш институционален диалог с е, тези, които са на сцената в е, Западните Балкани. Например, е, корупцията при избирателните кампании, предизборните кампании, защото а, когато се дава финансиране, се поставят условия а, на, коли, на политиците да изпълнат дадени желания, след като а, дойдат на власт. Трето, по отношение на прозрачността на финансирането на тези две категории – Имаме ли стратегия, имаме ли изисквания в нашия диалог с хората от Западните Балкани? До сега не. И по-нататък, какво ще кажем за това да се обсъди, да се поиска като предусловие във всички институционални диалози да се определи да се направи дефиниция и конструктивно да се управлява а, този процес, а не само да говорим общи приказки. И също а, да искаме оповестяване на активите от страна на политическия елит. Това е правено и в други държав, държави членки. Какво може да направи Европейския парламент преди да обвини останалите? Нека погледнем първо себе си. Ние водим политически диалог с политически партии в е, региона. Първо, какво можем да направим? Първо, да попитаме нещо, а защото всяка политическа партия, която иска да стане член на АМП или на друга политическа, европейска политическа партия, трябва да отговарят на някои условия. Едно от тези условия са критериите за прозрачност, отчетност по отношение на финансирането на предизборните кампании. До сега нищо. Европейската комисия има ли стратегия? По един координиран начин, която да бъде изпълнявана по координиран начин в региона. До сега нищо. Ние европейските политически партии и групите в Европейския парламент, имаме ли помежду си диалог за това какво, как да се води политическия диалог с политическите партии на този, в този регион, така че да има едно прилично ниво на прозрачност и отчетност? Нищо. И пак, е, отново, как, на какви основи почиват политическите партии, как се финансират, имаме ли критерии. В някои държави имаме тези критерии. Дали се прилагат и в региона на Западните Балкани? Това да бъде условие. Ако искате да се присъедините към нашето политическо семейство, трябва да отговорите на тези е, условия. Ваше избора. Да влезете или да не влезете. Вие решавате, не ние. Те са тези, които искат да се присъединят към нашето политическо семейство, не обратното. И отново, имаме ли в Европейския парламент институционален диалог, когато става дума за нашите политически взаимоотношения с а, играчите в региона? Ще ви а, дам пример Албания. По този въпрос преди три седмици имаше огромен скандал за корупция на високо ниво. Е, в обращения бяха имена от е, правителството е, спрямо опозицията, от опозицията спрямо правителството. И никакви резултати. По този въпрос двете политически групи в парламента, моята и ЕМП, моята на социалистите и демократите, ЕМП, Трябваше да покажем а, с действие с, как, как да подготвим Албания да отговори на изискванията и на стандартите на Европейския съюз. Можем ли да направим нещо по, в тази посока? Да, ние го правим, но е важно също не само да обвиняваме хората в Западните Балкани, а първо да си видим в задния двор – какво става. Иначе е много лесно да обвиняваме. И накрая, благодаря за вашето внимание. Трябва да работим с Европейската комисия. Може би твърде амбициозно е да го наречем стратегия, но трябва да работим за изковаването на някои критерии в диалога ни с политическите партии, политическите лидери и правителствата на страните в Западните Балкани. Защото ако не го направим, пак ще повтаряме и до година, и чак през, и през целия, до края на процеса на разширяване. Ще го повтаряме едно и също. И отново пак ще говорим за корупция в, една нов, в едни нови държави членки, без да сме решили проблема. Благодаря. Much, Много ви благодаря, колеги. Искам да ви напомня, че имаме само 35 минути на разположение. Имам 7 оратора, записали се в списъка. И бих искал също да дам думата на представителя на Европейската комисия и на тримата ни, уважаеми гости. За това искам да ви помоля да проявите отговорно отношение. Сега давам думата на председателя на делегацията Европейски парламент Македония, господин Салавракус. Благодаря, господин председателю. Първо искам да похваля инициативата от страна на комисията и на секретарията да включат тази тема тук в дневния ред. Това е един огромен обществен а, проблем. И този проблем може да бъде решен с съответните а, решения и политики в рамките на външната политика. Ние виждаме, че всичко е прех, преходно но и живота продължава, но нищо не се променя. Тази среща може да има резултати само ако се занимаем интензивно с тези проблеми. Трябва да продължаваме да ги дискутираме и да предприемем някакви действия. Човешката натура е склонна а, да изпада в нелегалност, да върши незаконни неща. Македония, това е една а, бивша а, част от а, бивша Югославия. А, там а, се раждат различни феномени, в това число и корупция те процъфтяват там. Вчера беше издаден един доклад от International Transparency и Албания е най-корумпираната страна на целия свят. International Transparency посочва в своя доклад, че в крайна сметка навсякъде има корупция. И това трябва да ни занимава нас. Коя е най-корумпираната партия? според това проучване. Това са а, държавните служители и всички служители, които имат достъп до държавната власт. Корупцията е разпространена в по-слабо развитите държави. Така че а, в по-развитите държави корупцията е на по-високо ниво в големи европейски дружества. Корупция има, разбира се, в държавите членки е, и извън Европейския съюз. Навсякъде е, еднакво са засегнати и тези, които подкупват, и тези, които са подкупвани. А ако игнорираме този проблем, няма да отбележим напредък. Трябва да положим много големи усилия. Не можем да кажем още в началото, че сега ние съвсем точно ще проучим държавите от Западните Балкани, ще ги е, разглеждаме под микроскоп, но от друга страна си затваряме очите пред очевадни неща. трябва да се занимаваме с конкретни решения на тези проблеми, така че да бъдат подобрени условията в рамките на целия Европейски съюз, не само в рамките на държавите от Западните Балкани. Корупцията нараства, това е известен факт. Ако а, не предприемем нищо, няма да се промени нищо в тази насока, естествено. Има и националистски тенденции, които се прокрадват, но най-големия проблем си остава корупцията. По време на Френската революция също стана, е станало ясно как се осъществява едно взаимодействие между отделните заинтересовани страни. Ние просто трябва да се оповаваме на законите. Uh, благодаря ви сега, господин Зоран Павлов, който е докладчик в Македония. Много ви благодаря, господин председател бих искал да приветствам идеята за нашия семинар днес. Бих искал да приветствам и нашите гости. Смятам, че те направиха много добри изложения. И бих искал да ги поздравя и за смелостта. Бих искал моят въпрос да бъде разбран правилно. Госпожа Калович, дали някога сте се чувствала застрашена във вашата страна, защото Както вие сама казахте, страната ви не е съвсем безопасна. Бих искал да ви помоля да бъдете много честни и открита. Когато говорим за корупция, винаги трябва да помним за това, че има две страни. Този, който дава подкуп и този, който го приема. Но във всички страни, за които говорим в момента, Македония, Албания, Черна гора, както и в някои държави членки. Непотизма, нека пленилска има един менталитет, който гласи, щом аз съм на власт, цялата страна е в моите ръце и ще изтискам всичко. Тоест тук не става дума за страната, която дава. Онези, които са на власт, те просто взимат. И тук ключвата дума е алчността. Това беше и за политиката, за правоприлагащите органи, за съдебната система. Просто има една мрежа от фактори, които си помагат взаимно. И ключовият елемент тук при борбата с подобни мрежи е повишаването на информираността, осъзнаването на обществеността. Гражданското общество се занимава с това. Бих искал да поздравя госпожа Тасова и госпожа Цалович за това, което те правят. Смятам, че това, което вие правите е много добро, защото вие извеждате на преден план проблемите в вашата страна. Медиите са много важни, те контролират ситуацията. Най- лоша е ситуацията в тези страни, в които политиците завземат медиите. И има примери за това. Така че основният въпрос към Европейската комисия е следния колко дава Европейския съюз за борбата с корупцията в държавите кандидатки. В състояние ли сме да помогнем на онези, които изваждат на открито този проблем? Благодаря. Сега докладчика за Черна гора. Господин Танък, благодаря. Ще бъде много кратък. Бих искал да помоля госпожа Чалович да отговаря на следния въпрос – тя представи едно много обемно изложение и представи една картина на това, какво според нея представлява правителството на Черна гора. Подобен разказ, подобно писание чух и от е, един от лидерите на опозицията, когато бях наскоро в Подгорица. Той също казваше, че всички са корумпирани, всички са част от мафията. Но трябва да кажа, че това по-скоро беше глас в пустинята. Аз говорих с много посланици и се чудя, защо има такова голямо разминаване в това, което се чува за Черна гора – Господин Лодович говореше за председателя на парламента, който пътува в чужбина и някой друг му плаща разходите. Ние разгледахме финансови отчет на парламента видяхме, че тези пътувания бяха финансирани от бюджета на парламента. Тоест, определено имаше едно отразяване в бюджета на парламента на тези пътувания. Дали искате да кажете, че наистина парите са били откраднати от правителството? По какъв начин правителството разходва парите от приватизацията ми? Това е въпрос на суверенната политика на Черна гора и има бюджетна комисия в парламента и правителството може да реши как да изразходва тези средства, например, за инфраструктурни проекти, за финансиране на пенсионни фондове. Не ми беше ясно това, което казахте. Вие казахте, че парите са били реално откраднати или че просто те са били изразходвани неразумно, например, не за капиталови инвестиции, за инфраструктурни проекти. Благодаря. Улрика Луначек, докладчик по Косово. И аз бих искала да ви благодаря за много подробните и красноречиви доклади за страните, за Албания, за Черна гора и също така за ситуацията в целия регион от гледна точка на прозрачност без граници. Както и някои от изказалите се преди мен. Понякога, когато аз пътувам в различни страни и чувам изявления за високата степен на корупция и организираната престъпност, аз си мисля, че ако говоря с граждани на държава членка на Европейския съюз, аз също бих искала да кажа, че има корупция и организирана престъпност в по-голяма или в по-малка степен в държавите членки на Европейския съюз. Мисля си, че ние трябва по-скоро да помислим какво можем да извлечем като опука и да помислим как да се справяме с проблема. Да, е, с проблема. Разбира се, например, един такъв проблем е финансиране на предизборните кампании. В някои държави е постигнат напредък. Трябва да се помисли какво да се направи, за това да стане по-видимо какви пари се даряват на коя партия, как да се изразходват и нататък. В Австрия и в много други страни, аз знам, че далеч не всичко това е на светло. И обществеността знае далеч не за всичко. Искам да ви задам някои въпроси. Един от въпросите е подобен на въпроса на господин Талер. Госпожа Чалович много открито критикуваше правителството на страната си. Аз си зададох въпроса дали понякога не се страхувате, че може да имате проблеми във вашата страна. Другият ми въпрос е процеса на вашата дейност, на дейността на вашата неправителствена организация. Имало ли някакви изслушвания в парламента на страната, когато вашето мнение е било изслушване? Вие също така критикувахте и парламента, че той не упражнява контрол върху правителството. Но когато ви говорите открито, въпросът ми е също и към вас. Извинете. И към вас, господин Дервиши. Дали има открит дебат във вашия парламент по въпросите, които вие поставяте? Мисля, че също така медиите, дали те допринасят за по-доброто информиране на гражданите? Доколко ви смятате, че медиите са важни във вашите страни и към Европейската комисия? Доколкото знам, и ние ще слушаме комисията, доколкото знам, Европейската комисия получава повечето данни за своите доклади за напредъка от неправителствените организации. И аз се надявам, че вие сте се срещали с представителите на комисията в вашата страна и дали това е така и дали информацията, която им предоставяте, се включва в докладите. Мисля си, че да, но все пак искам да чуя отговор от вас. Също така, гражданското общество. Много е важно да има независими организации в гражданското общество, които са достатъчно смели, има достатъчно време, енергия, достъп до медиите и също пари, за да могат да работят така, както вие работите. Това е от съществено значение в срещу корупцията. Също е много важно да има независими медии. Разбирам, че има сериозни проблеми с това в няколко страни. И още нещо – вие познавате някои от нас, някои от нас са, съдоглачици докладчици на Европейския парламент по вашите страни. Какво очаквате от нас? Какво искате да направим, когато се срещаме с представителите на вашето правителство, когато подготвяме нашите доклади? Доволни ли сте от изготвените от нас доклади? Дали сте доволни от нашите публични изявления? Дали сте доволни от срещите с делегациите? Какво бихте искали от нас? Дали правим достатъчно, дали сме достатъчно критични, дали ви помагаме в борбата срещу корупцията. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Панцели. Благодаря. Съвсем накратко. Искам да избегна следното в тази дискусия. Ам, ние, като Европейски парламент, трябва да заложим определени цели, определени етапи, през които трябва да премине борбата срещу корупцията. Много неща могат да се кажат и за Европа. Този феномен върви ръка за ръка с една проблематика, която лесно се вижда, лесно се разпознава, но а, трудно се намира решение за нея. В една страна корупцията може да доведе до застрашаване на демокрацията. Все пак правя разграничаване между държавите членки и кандидат членките. Може би това се ам, определя от политическата класа. например, в Черна гора нещата са много по-различни. Имаме е, впечатление, че международното присъствие е оказало влияние върху подобряването на ситуацията с е, корупцията. И нашето присъствие на място е доста компетентно. То трябва да се намери решение на тези проблеми, както казах. Както видяхме от проучването, населението на тези държави смята, че корупцията е навсякъде. Вие говорихте също и за пристрастност в средите на самото гражданско общество. Може ли гражданското общество да се изправи срещу корупцията и до каква степен гражданското общество е убедено, че трябва да има една борба, да се води борба срещу корупцията? Въпреки вашите усилия, а, гражданското общество не усеща нещата по такъв начин и не е готово за промени. Дали общественото мнение е безразлично или все пак а, се правят някакви а, стъпки към приближаване а, към Европейския съюз. Благодаря. Сега господин Кирилов. Благодаря, господин председател. Много интересна дискусия. Трябва да продължаваме да каним хора и да имаме открит а, обмен на становище, за да може повечето колеги uh, за да могат повечето колеги да видят как стоят нещата. Това не се отнася само до страните, които обсъждаме тук са, засяга и съседните страни. Засяга факта, че бандитите са се интегрирали много отдавна. А и ние в Европа едновременно с това се интегрираме, дискутираме нещата. Те са много по-ефективни от нас и това, което е тревожно, те са вече много мощни. Бих казал, че целият трафик а и Албания, Албания и Черна гора са много важни секции от тази а, верига. Те, те фактически снабдяват се с кислород тази верига, която покрива Сърбия, Македония, България, Румъния, който щете. Босна и на Запад. Когато казвам, че са силни, те наистина те станаха много силни вследствие на ембаргото в Македония. То им даде сила. Но дори и без това ембарго, те пак бяха силни. Това, което всъщност е важно, че има държави, които са центрове. Да, говорим за корупция и организирана престъпност. И България, преди да се присъедини към Европейския съюз, беше критикувана. И помня, че един британски колега каза по този, по този критерий една държава а, членка а, е първенец това всички го признаваме, но трябва да се съсредоточим върху тези държави, които са центрове в цялата мрежа на доставките. Аз имам отдавна информация, че точно Черна гора е един такъв хъб или център. Факта, е, че една шепа хора, правителството, са вече 20 години на власт, не е случайно. Именно те задържат тази мощ, която им е вменена от организираната престъпност. И ако не се концентрираме и действаме съответно, ще се намерим в беда. Тук стана дума за Косово. Ние виждаме нестабилността в Косово и сега. Политическата нестабилност на най-високо ниво. Защо е така? Просто можем да се догаждаме. Но аз мисля, че това там е дългата ръка на организираните групи, престъпни групи, които правят каквото си искат в Косово. Ако си спомняте, трима германци бяха обвинени, че са терористи. А всъщност те са разследвали една, една корупция на много високо ниво. И как станаха така че бяха вкарани в затвора в Косово и ги обвиниха, че са терористи, които искали да взриват нещо си. Не е случайно всичко това. Това създава нестабилност и ние тя трябва да съсредоточим усилията си по един по-ефективен начин. Комисията трябва да е много внимателна, когато прави оценки, които не са никак варни, както в случая с Черна гора и може би ние трябва да а, а, имам да играем по-ефикасна роля, да говорим откровено, когато дискутираме в делегациите по време на посещенията, трябва да сме по-прями. И да казваме винаги, че ние знаем как, как стоят нещата, така както тук ни ги разказаха представителите. Благодаря, господин Кирилов. Сега ще помоля господин Марагос, представител на Европейската комисия, генерална дирекция разширяване, да се изкаже, да отговори на въпросите. Благодаря, господин Кукан. Удоволствие за мен да съм тук с вас. Това е и чест за мен е да съм с приятели и колеги, с които всички сме ангажирани да постигнем добри резултати в една важна област. Трябва да кажа още в самото начало, че борбата с корупцията е един от ключовите приоритети а, в политиката за, на разширяване вече в последните години. Ние винаги отчитаме в нашите доклади за напредъка, в диалога с държавите, ние а, в нашите програми. Аз а, имам и статистика, например, само в 2009 година сме насочили 80 милиона а, евро за осигуряване на, на а, върховенството на закона, което значи и борба с корупцията. Един важен стълб. А от 2007 година, говоря за всички държави, Имаме проекти на стойност 30 милиона, посветени само на борбата срещу корупцията. Внушителна цифра, но не е толкова важна цифрата или сумата. По-важен е един координиран подход и политическата воля и ангажимента от страна на институциите. Много важен елемент е в тази рамка е това, което ние наричаме подновеният консенсус по разширяването декември 2006. Те се базират на пулките от 16-те разширявания, т.е. от много ранен етап да се почне тази борба. Така че това, което очакваме, че страните, които сега се стремят към членство, да започната с една реформа на правосъдната система, да си изградат рамка, но и да я изпълняват. Това е нещо, което ние наблюдаваме. Правиме ежегоден е, мониторинг за целите на, док... на докладите за напред, така на Албания, Черна гора, включително, където борбата с, корек... с корупцията стои на първо място като критерий и продължаваме да правим наблюдение на ситуацията по глава 23. Имаме методология, имаме а, рупери, репери, извинете, а, как да оценяваме тази а, борба. Тоест много мощни документи. Първо, самия процес на присъединяване, той самия е мотивиращ. Той е един инструмент, който помага на реформата в държавата. Държави, а, гражданите са заинтересовани, а трябва да се вземе предвид какво искате. Те очакват, когато а, вече страната стане членка, да има по-малко корупция. И Такива са резултатите от анкетите на, публи... на общественото мнение в страните финансиране на партиите. Тук бяха направени много уместни бележки от господин Мастинаро. Има европейски стандарти, най-добри практики. Ако внимателно прочетете нашите доклади за напредъка от последните години, аз има докладите за Черна гора и Албания. Това са избе, изброяваме а, критериите. Не ни интересува толкова формалната страна. А и последното заключение беше, че надзора не е достатъчен. Надзорните органи не са направили задълбочена било на Централната избирателна комисия по места, за да можем да видим дали политическите партии функционират на солидна основа с високи морални стандарти. Смятаме, че този вид диалог и ангажимента на политическите партии в Европа могат да ни помогнат в нашите усилия. Но ключовия въпрос, разбира се, е мобилизацията на властите. Както казах вече, има направени усилия. Рамките са добри, но най-важното е да се укрепат независимите институции, надзорните органи, да се запушат е, вратичките които съществуват за избягване на закона. Ние смятаме, че това е, са ключови въпроси, на които трябва да продължаваме да обръщаме внимание. Относно помощта ни, тя е на лице. Много от НПО-тата са получили грантове, за да работят в борбата срещу корупцията, особено в области като строителството, приватизацията, данъчната администриране на данъчното облагане, но основния въпрос е да получим добри резултати. Смятаме, че с подновения консенсус по разширяването и силните гласове, които чуваме от тези държави, че има вече успех в реформиране по места. <clears throat> Смятаме, че ще постигнем устойчив резултат. Има съобщение на комисията от 2003 година за основните принципи на борбата с, корупци... с корупцията в а, присъединяващи се страни. Ние сега ще изготвим Генерална дирекция вътрешни работи ще изготви също един документ който ще бъде представен 2011 година, но при разширяването с подкрепата на всички органи, Комисията, Съвет, Европейския парламент, смятаме, че ще постигнем резултати, които ще насърчат държавите да отбележат действителен напредък в тази област. Благодаря, дами и господа. Чухме някои интересни и много недвусмислени изявления от колегите, от гостите, въпроси. Аз очаквам сега да чуя ясни отговори на тези въпроси. Давам думата на първият, на обратен ред. Първо господин Дервиши, после госпожа Калович. Много кратък ще бъда. Що се отнася до публичния дебат? Да, има публичен дебат, но както каза господин Панцеве, има риск, че когато всички са обвинявани в корупция, накрая никой не се оказа корумпиран. Според мен борбата срещу корупцията в моята страна страда от свръхполитизация на проблема, слабостта на институциите, най-вече съдебната система – крайна сметка се получава безнаказаност. Имаме нужда от независими медии. Ние имаме много медии, но имаме нужда от независими медии. Журналистите взимат решения не въз основа на професионалните си оценки, но според това какво им кажат собствениците на медиите или политически групи. Имаме нужда от по-слаби политически партии. В момента политическите ни партии са прекалено силни, по-силни, отколкото институциите в държавата. И освен това, партиите не правят това, което проповядват от гледна точка на тяхното финансиране. И последно, по място, но не е по значение, нямаме нужда от тотална война срещу корупция. Ние имаме нужда от интелигентна интервенция, от интелигентни операции. Имаме нужда от подходящо образование и информиране на обществеността. Освен това, не трябва да очаквате чудеса, които да се случат в рамките на година-две защото това е един от рисковете в работата на неправителствените организации, които се борят срещу корупция, защото донорите очакват резултати след половин година, след една година. Опасявам се, че това е една война, която се води цял живот. И необходимо е всички заинтересовани страни да участват в това. Необходима е подкрепа за тези, които се борят срещу корупцията. Имаме нужда от